Dear friends, скъпи приятели, ще започнем. Ще започнем конференцията. Добре дошли на всички участници. Бих искала да ви припомня, че има конферентен превод на всички европейски езици, на всички езици на Европейския съюз – и може да подберете канала, на който искате да слушате конферентен превод. Добре дошли на всички на, в Европейския парламент. Надявам се, че днес ще имаме ползотворна конференция с участието на представители на националните парламенти. Давам думата за добре дошли на господин Пападимулис, заместник председател на Европейския парламент. Благодаря. Аз съм заместник председател на Европейския парламент и отговарям за въпроси, по въпросите на равнопоставеността. За това съм изключително удовлетворен от факта, че има толкова много присъстващи днес дусли, за да обсъжда този толкова важен въпрос. В Европейският съюз си мислим, често, че нашата образователна система се основава на равнопоставеност. И наистина в света сякаш момичетата имат повече достъп до образование от момчетата. Освен това, сякаш постигат по-добри резултати и освен това, в по-голямата си част именно момичетата завършват висше образование повече от момчетата по-често довършват висшето си образование. Така че дебатът за равнопоставеността в образователната система не винаги е актуален и, и има тенденция да остане в сянка понякога. Аз обаче смятам, че в европейските държави, във всички европейски държави, наистина това е случаят. Когато се опитваме да преодолеем различията между постиженията на момичетата в училище, включая и в природно-математическите науки, въпреки това, се оказва, че именно в технология, математика и природонаучни науки висшистите са повече мъже и следователно повече мъже имат шансове да получат работно място в тази област и съответно по-висока заплата. Въпросът следва значи да бъде проучен и решен, може би не днес и не утре, но се надявам, че в близко бъдеще. Още веднъж бих искал да подчертая, че смятам за разумно да изслушаме мненията на експертите, които присъстват днес тук, за да разберем как обществото, включая и учителите, и преподавателите, всъщност влияят на житейския избор на момичетата. Също така, трябва да изслушаме днес представителите на държавите членки, както и на държавите кандидатки за членство, за това как вървят тези процеси в техните държави. В крайна сметка, всъщност, наша е отговорността да дадем хляба в ръцете на момичетата и на жените най-напред чрез качествено образование. Добре дошли още веднъж на тази конференция и благодаря за вниманието. Eh. Много благодаря, господин заместник-председател Папа Димулис. От името на председателката на Комисията по образование и култура, която ще дойде малко по-късно за участие, от нейно име също ви поздравявам с добре дошли. Днес е, тук сме се събрали с 62 е, парламентаристки – в по-голямата си част в женски род от държавите членки на Европейския съюз, както и Норвегия и 6 държави кандидатки за членство. Преди да дам думата на комисар Юрова, която седи тук до мен, имам честа да ви представя една много храбра девойка. Тя е всъщност най-добрият пример – най-добрият израз на постиженията на образованието на момичетата и момчетата. Тя е иллюстрация на това какво могат да постигнат жените, когато получат необходимото образование. Миналата година получи наградата Европейското цифрово момиче на годината. Така че днес е тук сред нас и можем да говорим с нея по всичко, което ни вълнува. Това е Манон Ван Хоребеке. Заповядайте. Добър ден на всички. Съм на 11 години и през месец октомври получих наградата Цифрово момиче на годината тъй като се бях ангажирала да защитавам мястото на момичетата в новите технологии. Аз много обичам технологиите. Тази година започнах нов етап в образованието си. И за мен това беше много важно, тъй като идвам от едно училище, където винаги сме имали достъп до новите технологии, достъп до компютри. И за това за мен беше много важно да вляза в прогимназия и да започна този нов етап от образованието си. И искам да се обърна с едно послание към вас днес. И то е фактът, че децата и младежите са бъдещето. Технологиите също са бъдещето, тъй като технологии има навсякъде. В а, смартфоните, в домовете ни, в автомобилите ни. Ето защо е важно в прогимназиите и гимназиите да има повече предмети, свързани с новите технологии, които ни дават възможност да разрешаваме проблемите по нов, по-интелигентен начин. За целта имаме нужда от достъп до новите технологии в средното образование. Лично участвам в един специален ден, посветен на програмирането. И за мен това беше едно прекрасно изживяване. Бях възхитена от факта, че мога да програмирам и от тогава не съм спряла да го правя. Също така ми се струва страхотно, че имам възможността да правя малки роботи и други подобни е, малки технологии. Виждате какво съм направила. Тук ще ви покажа първият робот, който сама съм конструирала. Направих го, когато бях е, на 8 години. Така започна и любовта ми към технологиите. Също така е, обучавам по-малки деца да програмират и да създават собствените си кодове. А тук на снимката виждате как обучаваме служители от големи предприятия. Тук отново им помагаме да се научат да програмират, тъй като те не знаеха как да го правят в началото на деня, но в края на деня вече знаеха. И за мен беше много интересно и много вълнуващо да се убедя, че за един ден могат да се научат толкова много неща. Тук виждате през месец юни един ден, който прокарахме с комисаря Нели Круз. Според нея, примерно, за нея беше много интересно да се научи как да кара малки пеперуди да летят на екрана. Те смисля, че никога няма да се случи, тъй като разполагахме само с 2 часа, но тя положи много усилия и успя да го постигне. в крайна ден тя успя да постигне своята цел и за нея беше много вълнуващо да се, убеди, да се убеди в този факт. В а, заключение бих искала още веднъж да се обърна с една молба към вас, членът на Европейския парламент. Много е важно да има часове посветени новите технологии в средното образование. Наистина имаме нещо от тях. Благодаря ви, че ме изслушахте. И ако искате, може да следите блога ми. Thank you, Manon. Благодаря, Манон. И ти пожелаваме едно много успешно бъдеще. А сега давам думата на Европейският комисар за правосъдие, потребители и равенство между половете. Дами и господа депутати, членове на Европейския и националните парламенти. Преди да започна моята реч, искам да изреза моите чувства в момента. Когато слушах Манон, трав... аз си помислих колко преди колко време видях едно дете дете сред, пред мене, защото аз работя и в ежедневието си срещам само с едни сериозни. Мисля, че това никак не е ползотворно за един а, ком, а, комисар да се среща само с сериозни възрастни хора каквато съм аз. Мисля, че е хубаво да можем да чуеме какво ще ни кажат младите, младото поколение, младите момичета, е, изправени пред нови предизвикателства и които може би виждат бъдещето си в един е, свят на наука, технология. Може би те ще ни помогнат да повдигнем равнището на живот в Европа и в целия свят, да създадем един много по-добър свят. Дами и господа, радост и чест е за мен в деня на международен, който отбелязваме Международния ден на жената, да отчетеме нашите успехи. В Европа има равнопоставеност между мъже и жени благодарение на е, инструментите е, законови, правни, економически, с които се опитваме да постигнем това равенство. Чините е, не могат да бъдат дискриминирани на основа пол, образование, религия и е, иконо... в областта на труда, защото в Европа имаме необходимото законодателство, което гарантира техните права. Е, жените в Европа по принцип е, се радват на економическа независимост и свобода. Същевременно имаме законодателство, което гарантира е, възможността за е, е, жените и включително и мъжете да съчетават личния си и професионалния си живот. Раз, разполагаме с всички инструменти за борба срещу на, на, насилието срещу жените. Днес ж, жените са все по жена все повече успехи, отколкото пред в миналото. Все повече и повече те поемат по пътя на кариери, свързани с новите технологии, с е, точните науки и бих искала да ги поздравя за това. Наистина постигнали сме много, но има още много какво да се направи, за да попълниме унази пропаст, която все още е, разделя равноправието на мъжете от равноправието на жените. Все, все по-малко и по-малко са жените, които а, се а, учат точни науки и математика. Затова а, има недостатъчно представителство на жени в тези професии. 60 до 70% от завършилите висше образование в областта на инженерните науки са мъже. И все и малко са жените, които ще продължат своята, своята кариера в тази област. 2 милиона и 600 хиляди мъже в сравнение с 1 милион и 300 хиляди жени са, за, са завършили е, инженерни науки и жените представляват само 20% от програмистите и инженерите в Европа. А тези професии са много необходими за развитието на нашата економика така че училищата и университетите ще играят за в бъдеще ключова роля за насърчаване на равноправието в областта на точните науки и математиката. Пред какви е, предизвикателствата сме изправени днес в областта на пазара на труда? в нашето общество докато има несправедливост и неравноправие, нещата няма да да постигнем целите, които сме си поставили. Е, жените, които работят в областта на образованието, дори ще, ще получат винаги 16% по-ниска заплата, отколкото техни колеги мъже, въпреки всичките усилия, които са положили. А колкото до пенсионираните жени, те е, най-вероятно ще получат пенсии, които ще бъдат 40% по-низки от тези на колегите им мъже. Защо, ва, защо вашата дъщеря да получава по-малко, когато тя е работила точно толкова или повече от е, колегата си мъж? Това е въпрос, който си задаваме днес и на който трябва да намериме решение. Е, това решението трябва да се намери съвместно с всички заинтересовани страни, е, фирмите, научните институти, академичните среди. Всички трябва да обединиме усилията си, за да попълним онези празно, празноти в областта на образованието, обучението. Но бих искала е, също така Европейския съюз да продължи и своята борба срещу насилието срещу е, жените. Е, домашното насилие трябва да бъде една изходна точка за тази борба ще направя всичко възможно, защото Европейския съюз да бъде едно, една среда в едно място, където жените се чувстват добре. Ще продължиме да работиме и в международен план, и ще подпомагаме и парламентите на страните в развиващите се страни и а, страните кандидатки и а, страните е, които са в е, наша непосредствена близост, да доведат е, до успешен край тази борба. Радвам се, че днес можем да отбележиме Международния ден на жената всички заедно и участва, очаквам от, в бъдеще да продължиме нашето тясно сътрудничество в името на жените. Благодаря ви. Thank you, Mrs. Благодаря ви, госпожо Юрова. И да ви припомня, че в 12.30 има пресконференция. И сега ще изгледаме един видеозапис от лауреата на наградата Сахаров през 2005 година Хауа Ибрахим. От а, нейното послание ще разберем всъщност колко е важно образованието за живота на жените. Благодаря. 50% жени. Това е нашето мото и това е Международният ден на жените. Темата на днешното събитие именно е овластяването на жените чрез образование. Моите поздравления за тази инициатива. Аз съм родом от Нигерия, от е, северно-источно-северната част на тази страна. Аз всъщност учих е, по случайност. Превърнах се в адвокат по случайност. Отидох да довърша образованието си в е, Хардвард, пак по случайност и попаднах по покана на краля на Йордания също по случайност в неговата държава. Всъщност всички тези случайности нямаше как да се случат без съответното образование образованието, което получих. И същото се отнася за милионите момичета, които могат да постигнат много повече, ако имат възможност да получат образование. И това е въпроса, който трябва да си зададем ние дълбоко в душите си. Какво мога аз самия да направя, какво можем ние всички да направим, за да може още едно дете поне да получи образование какво можем да направим повече от това, което вече има. Единственото, което аз мога да предложа е образование, което да е всеобхващащо, да включва религия, традиции, разбира се и нови технологии, нови социални мрежи и средства за масово осведомяване. Това ще превърне момичетата в глобално образовани същества. Знаем, че света днес е изправен пред предизвикателствата на терора и на екстремистите тези момичета, които са образовани и които знаят да анализират света, са всъщност нашето бъдеще. И затова трябва да инвестираме, да вложим усилия и средства в тях. И благодаря много за възможността днес да говоря пред вас. Пожелавам ви честит Международен ден на жената през 2015 година. Нека да сме заедно, нека да защитаваме заедно нашето достоинство, човешкото достоинство и да предадем обич и прошка на бъдещите, все още неродени дори поколения. Благодаря. Bueno, pues para finalizar... И така, в заключение на тази начална част бих искала да поблагодаря най-напред на комисар Юрова и на заместник председателят Папа Димулис. Те всъщност трябва да отидат на други мероприятия днес сутринта да продължат с ежедневната си работа, така че им благодаря още веднъж, че намериха време в сгъстения си график да дойдат е, на откриването на нашето събитие. Ние преминаваме по същество. Моля представителите, участниците в първия панел да заповядат на трибуната. Междувременно бих искала да ви кажа как ще процедираме как се заявява желание за участие или за взимане на думата, след като и слушаме представянето на различните панелисти. Европарламентаристите следват обичайната процедура за взимане на думата, както процедираме на всяко заседание на нашата парламентарна комисия. От страна на националните парламентаристи те имат картончета на, в папките си, там могат да се запишат за участие в дебата. Нашите служители, разпоредителите, които виждате по колуарите, ще вземат тези регистрационни фишове и ще ни го предадат. За да стане ясно за кой дебат искате да участвате, сме въвели различни цветове. Първият дебат нос е синьо картонче, второ, вторият розово картонче и третият жълто картонче. Имате тези различни картончета в папките си. То, пак повтарям, за участие в първия панел подавате синьо лище. За участие във вторият панел розово лище и за участие в третият панел жълто лище. Имаме времеви регламент за изказване от 3 минути. Смисълът на това ограничение е да дадем възможност на колкото се може по-голям брой участници да вземат отношение. И така, това е в общи линии процедурата, по която даваме думата на желаящите и започваме работа по същество. Господин Кори има думата. Той е директор на УНИЦЕФ, на офиса на УНИЦЕФ в Брюксел и ще ни представи хартата на правата на децата. Благодаря ви, господин Кори, за това, че се отзовахте на нашата покана за участие в днешното мероприятие. Заповядайте. Gracias members of the uh, European Parliament. Благодаря ви. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти, скъпа Манон, уважаеми гости, дами и господа. Най-напред бих искал да благодаря на члена на члена на Комисията по права на жените и равенство на половете Гарсия Перес и председателят на коми... парламентарната комисия по култура Силвия Коста за това мероприятие посветено на Международния ден на женята. За всяко дете, за всяко момиче, дето да по света, образованието не е лукс, а потребност, основно право. И достъпът до това право не бива да бъде възпрепятстван от граници, доходи или увреждания. Нито пък бъдещето на детето трябва да бъде ограничавано от пола и защото тя е момиче. В тежките, в тежки економически времена момичетата обикновено по-рано напускат училище по-рано от братята си, ако изобщо имат възможност да ходят на училище. Момичетата могат да очакват да, да печелят много по-малко от мом, момчетата, ако изобщо са научили нещо и ако изобщо могат нещо да печелят. Без а, основно образование, вероятно това момиче ще се омъжи рано, вероятно против волята си, е, има по-голяма опасност да умре при, да загине при раждане и децата, ако са момичета, също няма да имат достъп до образование, като по този начин продължава този порочен цикъл. Има и други доказателства, че средното образование за момичетата е истинска сила за промяна за самите момичета и за общностите им. И това е особено видно в развиващите се страни. Момичета с по-високо равнище на образование се омъжват 4 години по- късно и има два пъти по-малко деца от останалите. Някои проучвания показват дори, че всяка допълнителна година, прекарана в училище, увеличава годишният е, годишните доходи с 0,4% годишно. Също така една образована майка е по-вероятно да изпрати децата си на училище. Ето защо овластяването на жените чрез образованието е смислена промяна човек след човек, поколение след поколение. При след това продължава да съществуват редица пречки тъй като продължава да се появяват нови предизвикателства пред помичетата по целия свят и в Европейския съюз и извън него. Как едно семейство може да си позволи да изпрати момичето на училище при високите цени на образованието? А какво да кажем за стереотипите и ролите, които се определят на жената? Дори и с образование, как да натрупат момичетата необходимият опит, за да си намерят работа? Как можем да гарантираме че момичетата са наясно със собствените си права. Тези въпроси засягат момичетата по целия свят, в Европейския съюз и извън него. Както знаете, УНИЦЕФ работи с развиващите се страни и с подкрепата на Европейския съюз и неговите държави членки за намирането на иновативни и ефекасни отговори на предизвикателствата, които стоят пред образованието на момичетата днес. Но какво може да постигнем заедно тук в Европейския съюз? да предоставим на момичетата в Европа познание, умения и самоувереност, да развият пълноценно потенциала си, както ни го доказа днес Манон. Можем да подобрим тяхното участие в социалния и политическия живот и да ги накараме да повярват в собствените си способности. Това е цел, която може да бъде постигната само чрез активно насърчаване на правата им като деца и момичета. УНИЦЕФ разработи един набор за правата на образование на децата. Като във всеки един случай детето трябва да е в, в сърцевината на усилията за, за образование. Целта е всяко едно дете да има достъп до образование и да се областява чрез него, включително и момичетата. И в а, този наш а, набор може да намерите конкретни предложения как може да се постигнат тези цели. Тоест, нашата работен пакет е съставен от три бранша. Първо, мъжата трябва да се научат какви са техните им собствени права, да се научат да имат възможност чрез своите права и а, да продължават да учат за правата на останалите. В стотици европейски училища се постигат много добри резултати, включително и в най-неблагодетелствени обстоятелства. Насърчаването на правото за образование на момичетата в учебните програми, в учебниците и във всички методи на образование са важен етап за постигане на равенство между половете. И много важно е самите деца да учат какви са правата им. И ние сме убедени, че тези важни въпроси ще бъдат споменати в доклада, който подготвя доктор Родригес в Комисията за правата на жените и равенство на половете. Но ние сме убедени, че трябва да продължим напред. Трябва правата да се превърнат в ежедневие за децата, а не просто в урок, който са научили веднъж или в съдържанието на учебен предмет. Ето защо ние вярваме, че зачитането на правата на момичетата трябва да е в основата на политиките на училищата, както и насърчаването на демократичното участие. Така, например, за да се постигне равенство на половете между а, ученическите съвети в училищата, може да се наложи квота 50-50% момичета и момчета. Ученето за правата и чрез правата често води до а, учене за правата. Бяхме много ясни примерът на Манон, начинът по който децата могат сами да се борят за своите права на местно, национално и международно равнище. И ние смятаме, че училищата трябва да насърчават критична мисъл по въпроси като равенството между половете и също така да осъществяват резултатите от тази критична мисъл на практика. Ето защо имаме нужда от допълнителен ангажимент от страна на Европейския съюз с сътрудничество на националните власти. И след това може да се заеме новата Европейска комисия. Ако се състочим, ако искаме да се състочим върху въвсяването на момичетата чрез образованието, трябва да се пренасочим от количество към качество. На средно равнище 83% от младите жени завършват средно образование в сравнение с 75% от младите мъже. Освен това, жените представляват 60% от студентите в Европа. При все това, акцентът, който се поставя върху количеството, ни кара да забравим каква е основната ни цел, а именно качество на образованието. Ето защо ние смятаме, че образованието трябва да има цялостен подход към образованието на детето. Тоест, трябва да се превърне в истинска култура на образованието. Така, например, в Обединеното кралство 3300 училища в момента са регистрирани за наградата на училищата, които уважават. Този подход има много големи облаги, както за децата и особено за момичетата, така и за учителите, родителите, семействата, общностите и е, общността като цяло. За да успеем да приложим тези нови модели, имаме нужда от по-добри училища, по-приобщаващи училища, нови методи на обучение, по-добри учители и нови технологии. Но качественото образование започва от най-ранна детска възраст. Затова и трябва да инвестираме в ранното образование. Ако искаме да постигнем едно наистина, едно общество, в което наистина да има равновесие между половете. Ако искаме да, да да превърнем овластяването на момичетата в истинска реалност, трябва да се свърнем директно и с момичетата, и с жените, с момчетата, и с мъжете, с родителите, ръководителите на общностите, институциите, училищата и всички, които имат влияние в економическа, политическа или социална гледна точка. С годините овластяването се превръща в термин, който е пряко свързан с въпроса за половете. Но все пак тук преди всичко говорим за власт, за сила и това е основният проблем, който също съществува като разлика между половете. Ние смятаме, че овластяването продължава да е най-добрият начин да се преодолеят все още съществуващите несправедливости и неравенства в Европейския съюз. Обосяването необходимо на редица момичета и жени по света, включително и в Европейския съюз. За момичетата по целия свят власт означава да могат да пораснат, да бъдат в състояние да взимат информирани решения, да бъдат равноправни партньори в взимането на решения в своите домакинства и в своите общности. Когато получи наградата Сахал през 2013 година, Малайов Савзи много ясно ни обясни защо образованието и нейната борба са толкова важни. Ще си позволя да я цитирам нейните думи по време на пленарното стание в Страсбург. Една силна страна не бива да се оценява по броя на нейните войници, а по-скоро би трябвало да погледнем кои са държавите с най-високо е, равнище на образование, с най-много образовани хора, държавата, която предоставя и гарантира основни права на своите граждани, равнопоставеност на мъжете и жените, страна на талантливи, образовани хора е една истинска суперсила. Затова и трябва да инвестираме в децата и в образованието, в обмяната на практики из Европейския съюз към подхода на цялостно училище около правото на образование на децата. Образованието и в частност образованието на момичетата не бива, както госпожа Ибрахим каза, да, се превър... да остава само инцидент и случайност. Благодаря ви. Thank you, Mr. Кори. Благодаря, господин Кори. Наистина смятаме, че е много важно да разбереме, че образованието е инструмента, който може да промени света, защото променя менталитета. Аз сега давам думата на госпожа Ев Енслер. Мисля, че няма нужда да ви я представям. Госпожа Анслер е американска писателка и активистка за правите, е, правата на жените. Тя е автор на монолози на вагината и също така основателка на движението ВАДЕЙС е, за борба с насилието срещу жените. Добър ден, благодаря ви. Много се радвам, че днес можем да говорим тук за овластяването на жените и момичета. Много интересно това, което бе казано до сега и ще продължи този е, интересен диалог, но е, от години работа, от 20 години работа за да е, прекратиме с насилието срещу жените, но и още веднъж ще повторя, че образованието е в основата на всичко. Защото от една страна по този начин те могат да се освободят и да се борят срещу това насилие, а същевременно насилието произхожда и е последица от образованието. защото знаете, че за патриархалните общества, за патриархалния менталитет най-голямата заплаха е една образована жена защото образованите жени разпространяват знанията в общността е, сред близките си. Но какво да кажем още за насилие? И има много места, включително и Европа, където сме свидетели на сексуално насилие, е, насилие, домашно насилие срещу жените. В е, Съединените щати положението е практически същото, каквото в Европа. Стотици хиляди жени са е, жертва на насилие всяка е, години. все повече и, и повече има смъртни случаи на жени от насилие а, и а, броя на, на тези жертви се увеличава. Така че аз от е, години пътувам по целия свят и изучавам причините на насилието и съм се убедила, че е, причин, основната, първоначална причина това е липсата на сексуално образование и обучение. Ако не обясниме на, младите, на малките момченца, на младите момичета какви са особеностите, какви са техните разлики, ние няма да можем да ги образоваме в дух на равноправие. Защото те никога няма да могат да разберат същността на, на, на, на, на сексуалното насилие, на насилието срещу жените, ако това не е било част от тяхното образование от най-ранна възраст. А, жените. А, в Конго, които са били жертви на неимоверни насилия, следват сега една невероятна програма в, за ограмотяване на жените, на момичетата, как те да, да гледат своето тяло, как да се научат да изпитват удоволствие, да бъдат в мир с себе си, с За, защото а, е, много често младите момичета не, не, не знаят какво е тяхното тяло, те не знаят, че имат право да кажат да или не, да имат право на избор. Аз се, аз се срещнах и с е, завършили млади момичета, които са минали през това обучение и е, които и с, с, които, е, с които разговаряхме за последиците от това обучение. Те казват, да, ние сега можем е, да бъдем в, в мир с самите себе си, ние се, у, изпитваме уважение към самите себе си, защото те просто се, е, са, се, са се научили да говорят е, за половото образование, за правата. Затова аз насърчавам и приканвам всички да, превъз, да превъзмогнат своя страх от обсъждане на, на тези проблеми. Всички трябва да знаят какво е, какво е секса, какво е половия живот. трябва да се отървем от, е, от страховете си, от е, съмненията, от стеснителността да говориме за тези проблеми, за да постигнем резултати. Говориме много за образованието на младите момичета, но забравяме е, за онези, които никога е, не са могли да получат някакво обучение. Ние трябва да научиме младите момичета, че те имат право да учат, да бъдат, е, да направят е, кариера, да, да постигнат нещо в е, живота. Защо? Защото когато те не, осъзнават своята собствена стойност, те не могат да намерят и своето място в живота. Eh, Много благодаря, госпожо Енслер. Госпожа Кораца, Кораца Билт, колега от комисията за, по правата на жените не може да дойде на днешното мероприятие по независещи от нея причини и за това започваме направо с обсъждането, с дебата. Най-напред обаче бих искала да ви прочета един мини разказ. Той е организиран, той е всъщност произхожда този разказ от Испания. Та, и се нарича жена, нито повече, нито по-малко. Този разказ е носител на награда на този конкурс, организиран от Испанския парламент. И днес всъщност е момента, за това ще ви го прочета. От 19 към 21 век. Е, шия, шия крила за моята внучка – Моята внучка е различна от мен. Аз е, знаех само да чета писма от е, годеници. Моите братя можеха да учат, аз не, защото нямаше да бъда повече от е, братята си. Сега обаче нещата са различни. Аз самата имам образование, имам сестра, с която е също образована. Имам дъщеря, която иска да полети до март. Нямам още внучка, но и тя ще лети. Затова и шия крила. Tenemos una lista bastante extensa. Имаме много пространен списък и тъй като започнахме с малко закъснение, ще дадем думата на петима желаещи се да се изкажат, а следващите ще се опитаме да ги включим в следващите панелисти, така че има по две, думи, по две минути право на изказване. Госпожа Марта Матрай от Унгарският парламент. Заповядайте. Tisztelt elnök asszony, tisztelt résztvevők! Amikor nőkről beszélünk, természetesen a férfiakhoz is szólunk, mert... Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, когато говорим за жените, знаем, че можем да постигнем успех само ако действаме на всички нива – Образователната система трябва да даде възможност на всеки да се образова. И това се опитва да постигне всяка една цивилизована държава. Да даде възможност на гражданите си да се образоват и да, разви... да се развиват. В Унгария прилагаме политики, чиято Цел е да даде възможност на жените да се образоват, да имат активен професионален и семейен живот. Жените са пълноправни, имат абсолютно същите права като мъжете и се предвижда специално закрита за най-оправданите групи и за хората с обрещания. Жените имат нужда от помощ най-вече когато искат да продължат своето образование или да започнат да работят, след като вече са създали семейство. И държавата се опитва да подкрепи жените, които вече имат семейство. Има специфични помощи и програми, които подпомагат жени, които вече имат едно дете и които искат да започнат или да продължат своето висше образование. Предвидени са и други мерки за да се улесни достъпа до висше образование на младите жени с деца. Унгарското правителство ще продължи да прави всичко възможно, за да подобри равенството между мъжете и жените. Благодаря ви за вниманието и благодаря на всички участници в днешната конференция. Благодаря. Госпожа Ирена Мавро Никола е следващата от парламента на Кипър. Тя е член на Комисията по човешки права и равенство между мъжете и жените. Благодаря. Госпожо председател, благодаря за възможността да взема думата. Стереотипите, менталитета, който не, не се развива, това е проблем, с който се сблъскват всички европейски е, държави. Независимо дали са по-развити или по-малко развити, ние в Кипър трябва да се бориме много срещу стереотипите и назадничевия менталитетност. Струва ми се, че най-важното е да обучиме, да да има програми за преподавателите, за да могат те да предадат този дух на равноправие на нашите деца. Е, те са онези, които трябва да им вдъхнат е, убеждението, че всички са, че, всички са равни, че е, точните науки не, не са е, предназначени само за момчетата или математиката също, а езиците за момичетата и че всеки има възможност и способности да учи е, това. Така че тук става дума за борба с стереотипите, както казах ето, ако, ако погледнем, примерно, резултатите от кандидат студентските изпити в моята страна обикновено на първите места са жени. А след това, след като получат диплома, след като би трябвало да да потърсят място и в обществото и да се осъществят, тях вече ги няма. Защо? Защото е, се смята, че трябва, те трябва да си седат в къщи, да се занимават с децата и евентуално да работят по маничко за е, така да, да подпомагат. Така че, както казах, е, важното е да имаме програми за обучение за преподавателите, учителите, но също така и за родителите. Това е нашата цел – до 2018 година да въведеме тези програми, за да се променят стереотипите. Благодаря от името на Европейският парламент. Има думата госпожа Аюсо. Благодаря. Ой, отбелязваме един важен ден. Ден, който ни позволява да си спомним всички постижения на жените за тяхната еманципация в обществото. Дава ни освен това възможност и да осмислим пътя, който още не остава да изминем. Образованието, обучението са ключът за това жената да се превърне в самата себе си и да бъде независима социално и професионално. Разбира се, това все още е далечна цел. Имам предвид жените и девойките в Европа, които постигат изключително високи постижения по време на образованието си и са много добре подготвени Горди са от постигнатото, горди са от усилията положени в, на ученическата и студентската скамейка. Всичко това се остава обаче само там. В професионално отношение нещата съвсем не стоят така. Имам предвид Италия и имам предвид южните части на тази страна, където жените не винаги намират работа, а дори да успеят да си намерят, не получават същите заплати и не вземат същите постове, които и се полагат по право заради образователния и ценз. Затова европейски, държавите членки на Европейският съюз трябва да положат още усилия за преодоляването на тези пречки. Надявам се, че до година на мероприятието, което проведем, проведем по този повод, до година ще можем да отбележим подобрение. Благодаря ви, госпожо Аюто. От името на парламента на Малта има думата госпожа Джована Дебоно. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Всички полагаме усилия за постигане на пълно равенство между половете, но като, докато продължава да съществуват неравнопоставеност в възможностите до достъп на двата пола, няма как да постигнем основната си цел. Полагат се много усилия в държавите членки, за да се гарантира достъп до традиционното образование и на двата пола. И по този начин става възможност за по-голямо участие на жените в работната сила в Европейския съюз. Това обаче не е достатъчно, защото борбата за равенство между половете не може да спре на прага на университета. Не можем да допуснем образованието и уменията на натрупани от жените да останат неоползотворени. Ето защо трябва равенството на половете да остане важна цел през целият живот на жената. Жената трябва да има не само възможност за равноправен достъп до образование през периода на начално, средно и висше образование, но и през целият си живот. Само по този начин ще може напълно да ползотворим този великолепен човешки потенциал, който представляват жените. Ето защо е много важно да запазят да си място на жените в активния живот и да дадем възможност да придобиват нови умения, дори и е, когато им се налага да имат продължителни периоди на отсъствие от пазара на труда по различни причини. Трябва да имаме по-смели цели, по-смели амбиции, дори и за по-възрастните жени и трябва да насърчаваме по-възрастните жени да продължават да подобряват своята квалификация и да натрупват нови умения през целия си живот. По този начин ще гарантираме възможността на тези по-възрастни жени да запазят своята активна роля в обществото, като им предоставим възможност да запазят пълната си независимост, включително и финансова независимост и в крайна сметка по този начин да допринесат и те за благоденствието на семействата си и на обществото като цяло, доколкото е възможно по-късно по живота си. Благодаря ви. И сега от името на Националният парламент на Сърбия госпожа Весна Марович. moram da vas ispravim vesna marković poštovane dame i gospodo poštovani predstavnici evropskog parlamenta kolege narodni poslanici na početku želim da izrazim zadovoljstvo zbog učešća na ovoj konferenciji ali i zbog mogućnosti da govorim o ovako važnoj temi. rešenje mnogih problema s kojima se suoavamo в дискусия по такъв важен за всички нас въпрос. Изправени сме пред огромни предизвикателства, но решението лежи и се съдържа в една дума образование. Само по този начин ще можем да гарантираме независимостта на жените. Само по този начин жените ще, ще имат възможност да правят информиран избор е, само по този начин ще, ще можем е, да е, обясниме на жените от селата, от отдалечените райони, на хората с увреждания, какви са техните права, за да могат да ги упражняват. Така че нашата първа цел е всички да научат своите права по този начин се опитваме да прекратиме дискриминацията, и защото дискриминацията съществува на основа пол, е, происход, социална прослойка. Много са, много са проблемите, с които се сблъскват жените, включително и насилието срещу тях. Те са също така жертви на е, едни закостеняли стереотипи. Да не, да не говориме и е, за ромите, е, които често са неграмотни и които не смятат за нужно момичетата им да а, ходят на училище. Разбира се, по, по този начин само се увеличава дискриминацията спрямо жените и жените роми. Единственият начин за да постигнем някакво равноправие и справедливост е един широк и равноправен достъп до основно средно образование за всички. Също така трябва да се вземат и специални мерки е, в полза на жените от най-уязвимите е, групи. За да за да гарантираме, за да постигнем някаква, да постигнем справедливост, равноправие, организираме различни мероприятия, в които обясняваме е, какво трябва да се предприеме за е, жените ромки. Ратифицирахме също така конвенцията на е, съвета на Европа за борба срещу насилието срещу жените. Внедряваме и различни механизми и инструменти за предприемане на мерки, които да гарантират е, това равноправие и не особено в областта на образованието. От името на комисията на жените, госпожа Микаела Шодро. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Chci vás pozdravit jako poslankyně Evropského parlamentu. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря ви за тази възможност да взема думата. Аз съм нов член на Европейския парламент, но преди това бях член на Чешкия парламент и член на Комисията по култура и образование. И като член на Чешкият парламент винаги съм работила за насърчаване на хамесото на половете и образованието. И в частност равният достъп до образование за всички деца, защото образованието е от ключово значение, за да могат хората напълно да се възползват от всички свои права. Също така подкрепях проекта за финансиране на образованието на децата в Индия и в частност на момичетата в Индия. Спомням си имената на много от тези момичета и все още поддържам контакт с редица от тях. Важно е също така да помагаме на момичетата извън Европейския съюз, защото те обикновено се намират в много по-тежко положение. Образованието е от ключово значение. То е ключ към успеха. И както каза и госпожа Хуава Ибрахим, именно образованието и е дало възможност да а, има толкова много възможности. Образованието не бива да се случва по, не бива да става само по случайност. Обществото трябва да подкрепя образованието. Ние, момичетата, сме умни и затова трябва да се възползваме от всички възможности да се, да се образоваме. Погледнете европейските университети. В повечето от тях има повече жени студенти, отколкото мъже. И това доказва, че жените искат да се образоват. Нека да погледнем резултатите от проучването ПИЗА за 2012 година. Това проучване на ПИЗА, проучване ПИЗА показва, че жените студенти имат по-добри резултати от мъжете студенти. Като разбира се, този факт може да се обясни с по-високата им мотивация. Така че аз не се страхувам, че жените няма да успеят да се възползват от възможностите, които им се предоставят. Има обаче и някои притеснения, тъй като жените играят и друга роля в обществото. Те искат да бъдат майки, те искат да създадат семейство и тук се стига в някои случаи до конфликти когато жените искат да запазят своето работно място и едновременно с това да станат майки. Ето защо е важно обществата да помогне на жените да намерят доброто равновесие между професионален и семейен живот. И това трябва да е една от тук в Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. И последния, който ще вземе думата по този дебат, на първия панел. Давам думата на госпожа Баснимет от Турция, която е бивша мини... бивш министър на образованието и връзките с другите парламенти. Благодаря, благодаря ви за възможността да взема думата пред участниците и участничките в тази конференция. Смятам, че ще успеем да постигнем едни отлични заключения, защото смятам, че е много важно да можем да обменим информация върху опита, който сме набрали е, в отделните страни. Жените са направили огромни крачки напред, но има още много какво да се желая, ако искаме жените наистина да бъдат е, добре образовани и да намерят своето място на пазара на труда. Защото днес е, жените са изправени пред едни проблеми, които не са само техни. Това са общо. Е, общи проблеми на цялото общество. Ние в Турция успяхме да направиме много за участието на жените в професионалния живот, на пазара на труда, достъпа до образование, макар и да има още много какво да се желае. Е, успяхме да изработиме онези институционни и законови инструменти, които дадаха нов устрем на тази тенденция, за да могат жените да участват наистина по-пълноценно в живота на обществото. Важно е също така да разгледаме е, статистиките. През 2000, е, 2000 година 4% бяха евродепутатките, а в последствие тази, цифра се увеличи. Те бяха 9%. Е, е, Става дума за турският е, парламент докато през последните избори през 2011 година 14% от избраните депутатки бяха жени. Така че ние също така вземаме необходимите мерки за участието на жените в политическия живот, както и в процеса на вземане на решения. Било то в економическата, социалната или законодателната сфера. Тоест, жените върват напред, но все още има бариери, все още има дискриминация, дискриминиране спрямо пола. Не можем да отричаме това, но както казах, това не е само един проблем, това не е проблем само на жените. Дис, дискриминацията трябва да бъде е, премахната, изтръгната на всички равнища на а, обществото. Така че всички усилия трябва да бъдат положени чрез диалог най-вече, за да се премахнат всички препятствия пред е, развитието на жените. Дълъг е пътя, който трябва да извървим за напред. Както казах, много са още препятствията и бариерите, но трябва да продължиме да обсъждаме тези проблеми вътре в нашите е, в нашите страни и на международни форми. През последните години в е, моята страна се говори много за това и за това исках да споделя турския опит е, тук в Европейският парламент пред всички вас. Важно е като политици да играеме по-активна роля за утвърждаване ролята на жената. В моята страна има много ам, жени, жени иммигрантки, жени а, бежанци а, от а, съседните страни, в които са във война а, и по-специално Сирия. А, те, тези, тези жени, тези, тези деца е, живеят в е, много мизерни условия и в момента сме мобилизирали големи средства за да можем да осигуриме покрив и храна на тези беженци, на жените, на техните деца. Но за нас също така е много важно да можем да им предоставиме възможност да продължат своето е, обучение и да осигуриме образование на децата. Така че много е важно да се вземат е, мерки за е, за да помогнем на жените беженци в лагерите. Да. Наистина осъзнаваме колко е важен този въпрос, но ако толкова много траят вашите изказвания, няма да имаме време да дадем думата на останалите желаещи. Така че в знак на солидарност, моля, едни с други, моля стрикно да прилагаме времевия регламент и да помогнем и на останалите да имат време за изказване. Благодаря. Минаваме към вторият панел на тази днешното мероприятие, а именно предизвикателствата, които предполага достъпа до образование, до качествено образование. И тук участват трима панелисти – ще дам думата веднага на първата докладчица, госпожа Винкеле, бивш министър на благосъстоянието на Латвия, а в момента председателства Комисията по образование и култура на Латвийския парламент. Заповядайте, имате думата. Добър ден, скъпи колеги. Не е, е достатъчно днес човек да има само една диплома на днешно време. Много е трудно това да бъде разбрано сякаш. Е, в днешните обстоятелства. В бившият Съветски съюз нещата изглеждаха по-лесно. На 22-23 годишна възраст човек на времето завършваше висше образование и започваше да работи по специалността, това за момичетата, за жените всъщност, бе е, реалността до 50-те, 55-те години, когато се пенсионираха. Сега нещата съвсем не са така, защото не са достатъчни само дипломите от престижни университети. Нужни са също така индивидуални навици и умения, за да може човек да се пригоди към непрекъснато променящия се професионален пазар, трудовата борса в Латвия економиката става все по-интелектуализирана и изисква все повече технологични умения, технологични специалности. Мъжете съответно, не само в Латвия и на много други места, участват малко в семейният живот, в домакинската работа и затова жените всъщност нямат големи възможности за развитие вън от семейното огнище. И това води до непропорционално Национално разпределение на отговорностите. Това са стереотипите всъщност от край време е, съществуващи за това кой какво прави в къщи и навън. Тези отколешни стереотипи се основават на традиции и вярвания и не могат да бъдат лесно променени, даже не и с законодателство. Тези е, стереотипи се отразяват и върху образованието. Жените в Латвия, например, имат повече дипломи за висше образование, но за сметка на това присъстват по-малко в така наречените мъжки сектори, като технологичният. Например, в Латвия само 26,3% от вишистите в тази технологична област са жени, а пък здравеопазването, хуманитарните науки и изкуствата 90%. Има много проблеми, свързани и с продължаващото обучение. Частният сектор, например, не може да гарантира достатъчно детски градини и други центрове, целодневни заведения за деца. И съответно жените нямат толкова много възможности да продължат образование или да се върнат на работното си място след майчинство. Образованието предимно е популярно сред младите на по-стара, на по голяма възраст или след прекъсване на трудовата кариера по една или друга причина, жените трудно се връщат на студентската скамейка. Въпреки това, обаче, това продължаващо обучение е по-пригодено, по-адаптирано към трудовите, е, към трудовия пазар. И това е една от причините, поради които мъжете са по силно представени на технологичното поприще. Неравенството съществува и следователно и в продължаващото обучение или обучението на зряла възраст. ходенето на училище, посвещаването на курсове, разбира се, не е ефтино, защото човек трябва да се придвижва до мястото на обучение и така нататък. Например, в Латвия жените, които са в предпенсионна възраст и които загубят работата си, всъщност са най най-изложени на риска от безработица. Съществуват, разбира се, е, възможности да се поощрят работодателите по един или друг начин, които наемат жени именно от тази категория. Други предизвикателства са свързани с началото на е, трудовият път и с продължаването, задържането на трудовият пазар. Не винаги има разбиране от страна на работодателя особено в сферата на предоставяне на услуги. Това, разбира се, не е явление типично само за Латвия. Това се отнася и за други държави, но само когато обединим усилия всички държави членки на Европейския съюз, можем да постигнем реален, усезаем резултат. Нека да ви дам един положителен пример. В Латвия, например, в продължение на 5 години една частично държавна фирма в областта на далеко съобщенията се занимава с е, обо... курсове за компютърна грамотност на зрели индивиди. Общият брой на студентите, завършили тази школа, възлиза на посл... на... сега на 10 000 души. Благодаря. Thank you. Е, е, Благодаря ви. Сега давам думата на следващият оратор, госпожа Ровело, която е председател на Португалският съвет за равенство на жените и равенство на образование. Е, As mulheres sempre lutaram pelos seus direitos em igualdade com os homens. Благодаря ви. От край време жените се борят за своите права и за равенството. От 74-та година обаче в Португалия отново се върна демокрацията и започнахме да преодоляваме пречките пред равенството на жените в областта на образованието, културата и на работното място. Създаването на републиката през 34-та година гарантира равнопоставеност на жените и мъжете, включително и пред закона. Държавата признава правото на достъп до образование и работа на всички граждани. След 1974 година с а, благодарение на тези нови права момичетата имат достъп до образователната система без пречки и все повече жени се образоват на всяко равнище, по всякаква форма. И тази тенденция се запазва и до ден днешен през последните 40 години. Едновременно с това пред 74-та година беше обявена и първата година на жената от ООН и беше сформирана, беше проведена първата конференция, посветена на жените в, от ООН. Последователно бяха прияти редица планове за действие за правата на жените от ООН и всяка една от тези конференции подчертава, че е жизненно важно жените да имат равни шансове и равен достъп до образование, за да могат да се развиват пълноценно в обществото. От тази първа конференция на на жените преди 20 години в рамките на ООН се поставиха редица въпроси. Първо, до каква степен са постигнати основните цели – на конференцията и до каква степен е постигнато е, равнопоставеност между момичетата и момчетата в достъпа до образование, както начално и средно, така и висше образование. На второ място са социално-економическите и политически промени в последно време по света и как те се е, отразяват на равенството между половете като цяло. В нашата страна 40% от жените между 20 и 20 на възраст между 20 извинете, 80% от жените на възраст между 20 и 20, 4 години са завършили средно образование, а при мъжете равнището е 59%. по високи е броят на жените завършили висше образование в страната в областта на образованието и здравеопазването. Броят на жените, работещи в тези сектори, е много по-високи, докато в областта на инженерните и технологични специалности едва 30% от работещите са жени. През 2012 година 54% от жените в Португалия са завършили образование – което е много висок процент. Така че очевидно жените вече са по-образовани, но как това им помага? Нека първо да погледнем професиите в областта на образованието винаги е имало повече жени учители на всеки един етап в образователната система в Португалия. Колкото по, висок е обаче нищото на образование, толкова по-малко са жените преподаватели. Докато в началните училища 98% от преподавателите са жени, в висшето образование процентът спада до 54%. Като цяло, в висшето образование студентите жени постигат по-добри резултати от студентите мъже. Нека да погледнем обаче какви специалности избират жените във висшето образование. Те по принцип предпочитат специалисти, свързани с социалните науки, здравеопазването, с хуманитарните науки, докато в инженерните и точни науки науките са едва 30% от студентите. През 2011 година 60 и 1% от държавните служители са жени и 39% мъже. В висшето образование обаче жените представляват да, 29% от преподавателите. Така че тук виждате разминаването. Въпреки отличната квалификация на жените все още има разминаване между видовете професии, които те имат възможност да упражняват. Ако погледнем научно-изследователската дейност, ще видите, че много повече млади мъже постигат получават награди и постигат признание за своите успехи в областта на научно-изследователската дейност. И все още мъже са пионерите в научните изследвания. Което показва, че все още не се изпълнява и не пълноценно целият потенциал на жените в научно-изследователската дейност. Когато жените имат достъп до по-високо качествено образование, това увеличава тяхните възможности да получат по-, по важна роля в обществото. На практика обаче по-доброто образование не дава възможност на жените да, постиг, да получат по-добра възможности за работа. Така че все още има разминаване между тяхната равнище на квалификация и образованието, което те са избрали и професиите, които имат достъп. Ето защо трябва да се положат още много усилия за постигане на пълно равенство между мъжете и жените в португалското общество, въпреки прекрасните възможности възможности за образование, които имат жените. Едновременно с това в момента има съкръщаване на средствата за образование поради строгите бюджетни економи, економии. И това по никакъв начин не допринася за по-добро равенство между половете. Напротив, по този начин се увеличава натиска върху жените и достъпа им до образование, тъй като съкръщенията в образователната система и съкръщението на работни места като цяло обикновено се отразяват най-вече на жените. Или късно с други думи, продължават да са на лице старите тенденции и отношения за нещастие все още има по-низки очаквания към момичетата, както от родителите, така и от преподавателите. И, както казах, по тези тенденции бяха влушени от а, строгите бюджетни економии, които в момента съществуват в нашата страна. Те като цяло увеличиха цената на образованието и в частност образованието на момичетата. Какво трябва да направим? Да продължим да се борим за достъп до образование на всички, достъп до основни права за всички, което означава и достъп до образование за момичетата. Но, както казах, економическата и финансова криза поставя под въпроса постиженията в областта на равенството на жените. И тези тенденции се подчертават и от доклада на ОИСР за 2014 година съкръщенията, осъществени от правителството в Португалия, има отрицателно въздействие върху образователната система в страната. В момента инвестираме само 3,6% от ПВП в образование, което е под средното равнище за ОИСР от 3,85%. Освен това, в Португалия в момента се инвестира по-малко от средното за ОИСР равнище на инвестиции на, за ученик. А решенията за съкръщения засягат най-вече грижите в, за деца преди началното училище. Едновременно с това се увеличиха таксите за висше образование в страната и то значително, което означава, че студентите трябва да взимат кредити или семействата им трябва да намерят начин да платят високите универс... такси за висше образование. В доклада на нови се говори за загуба на възможности поради високата цена на образованието и то е най-вече загубени възможности за младите на възраст между 15 и 29 години в момента, тъй като те имат по-малко възможности за достъп до пазара на труда, въпреки че са завършили средно образование. И така, в началото на 21 век ние трябва да продължаваме усилията за борбата за постигане на равенство в образованието за момичетата и момчетата. По този начин може да се гарантира и равенство на половете във всяка една област на познанието. Имаме нужда от една среда на образование, която да насърча момичетата да се интересуват към всички области на познанието и по този начин да влечат своите възможности за по-нататъчна кариера. Трябва да продължаваме да се борим за висококачествени училища, които да овластяват отделните индивиди без дискриминация. Трябва да се борим за едно общество, в което момичетата и момчетата заедно да споделят отговорността и заедно да се подготвят да станат равноправни участници в живота във всяка област на обществото. Благодаря ви. Обригада, мисис Ревело. And finally... Благодаря, госпожо Ревела. Сега давам думата на госпожа Агнешка Козловска, член на Комисията за жените и която ще сподели своя опит на министър на равнопоставеността на половете в Полша. Благодаря, госпожо председател. Бих искала на първо място да кажа няколко думи за положението в Полша и равнопоставеността на половете. Равнопоставеността на половете е един, едно явление, което обхваща различните отрасли и а, аспекти на обществения живот. Първо, а, разликите в заплащането между мъжите и жените. Това е един от ключовите фактори на равенството или равнопоставеността. Второ, невъзможността или възможността да се съчетае професионалния и личния живот. Също така правото на майчинство и помощта за това право също така достъп до е, по-високи постове, до и превъзмогването на стереотипите, било то в е, обществото, било в, то в економическия е, живот и така нататък. Както и, разбира се, насилието срещу жените. Много значителни са разликите между пенсиите, получавани от мъже и жени в Европа. Жените на практика получават пенсии, които са 40% по-низки от тези на е, мъжете, като това е всъщност един кумулиран ефект от най-различни фактори и е, явления, които, с които те са се сблъскали в е, е живота и води до бедност чрез въз, сред възрастните жени. А, вклю... от, от друга страна, в, в статистиките не влизат и е, жените, които не получават пенсии, които не са били на трудовия пазар, така че нямаме реална представа и реална картина за състоянието на, този, на тази обществена прослойка. Е, правото на труд е основно право. По принцип е, трудът е достъпен за всички, е, но същевременно този проблем трябва да се разглежда в е, съчетание с правото на майчинство. Защото след завършване на висшето си образование или след завършване на образованието, жените трябва да работят, за да получават възнаграждение. Същевременно обаче те имат право на а, майчинство. Така че тези, тези две, тази два аспекта от а, живота трябва да могат да бъдат съчетани. Мъжете имат право на всичко. Те имат право и на труд, имат право да имат и семейство. Но при когато жените а, създадат семейство и имат деца, техните възможности а, намаляват драстично в професионалната стерва. Така че съчетаването на личния и професионалния живот е един от ключовите проблеми за развитие на за хармонично развитие на обществото. Сега колкото до домашната работа, според статистики на Европейската комисия, жените а, работят домашна работа или се занимават с дома си и децата си продължение на 25 часа седмично, е, за разлика от мъжете, които е, посвещават 8 часа на подобни е, занимания. И на практика това означава, че жените работят три пъти повече от мъжете, без да получават възнаграждение за това и по този начин е, техните възможности за осъществяване на трудовия пазар са е, драстично по-низки, намалени. Едно по-справедливо разпределение на домашната работа е от огромно значение за равнопоставеността. Е, като, като деца в приказките четехме за е, героя, който спасява младото момиче, но е, Е, в много области, в много отрасли, много често е, мъжа е на, в много по-изгодна позиция и е, Имам е, чувството, че когато говориме за достъп до образованието като цяло, достъп до висше образование, и до трудовия пазар, то като че ли е, жените са по-активни и в е, училище, и в университетите. Те инвестират, може би, много повече в собственото си образование, отколкото мъжете. Въпреки това, въпреки, че те са по-образовани, въпреки това, че те много често продължават обучението си след студентската скамейка, възможностите на трудовия пазар, които се откриват през тях, са много по-ограничени. Тоест, това са едни загубени възможности. Е, така че на практика самото общество губи от неизползване пълния потенциал на е, женската образованост. Сега, колкото до неформалното образование, е, предиш, преждеговорящите споменаха многократно стереотипите. стереотипите, които присъстват все още и в образованието, и в обществото като цяло. В някои държави членки още от детската градина почва едно разграничаване или между момчетата и момичетата. На момчета и момичета се предоставят различни играчки, на Спомням си, че на времето Лего произвеждаше играчки, които обаче бяха предназначени за момичета и които е, представахше имиджа на жената или един образ на жената, инженера, астронавт е, и така че това беше един начин за борба с стереотипите и е много важно ние да не. да направим всичко възможно тези стереотипи да бъдат е, премахнати. Сега в е, колкото в е, текстовете, в приказките, в учебниците, много често жената е пасивна е, е, мъжа е, е активен и, и това определя известни а, стереотипи. Много често, в, както казах, в а, литературата, а, тези стереотипи като че ли не само съществуват, а те а, се а, е, развиват, задълбочават и по този начин влияят на начина по който обществото а, е, мисли и реагира. Същото мога да кажа и за, примерно, за компютърните игри, където жените и е, мъжете са представени по различен начин. Обикновенно е, героите са мъжете, а жените е, жените са слугини, майки или вещици, или... Е, и много често е, и много редко те са представени в героичен образ. Седем годишният ми син сподели с мене, че че случайно открил една компютърна игра, която е с феминистка насоченост, а героинята била жена. Но това е много редко. Така че е, това е много точно отражение на е, състоянието на обществото и същевременно влияе на начина на мислене на обществото. А, също така а, съществува и проблема с а, образа, имиджа на младите момичета, начина по който те биват представени в а, медиите. А, и е, влиянието и последиците, които това има за по-нататъчния им е, живот. Така че в е, е, образованието трябва да заложиме всички онези инструменти за борба срещу дискриминацията и неравноправното третиране на момичетата и. Много благодаря на участничките в този панел. Много интересни изложения, които със сигурност са пробудили размисъл. Започваме сега обсъждане давам начало на дебата. Моля ви отново да имате предвид времевия регламент. Той е две минути. Има думата господин Жерард Кробле. И извинявам се, най-вероятно много лошо произнасям през името. Съжалявам за това. Той е член на комисията по образование и култура на Ирландския парламент. Благодаря, казвам се Кроквел, Джордж Кроквел. Бих искал да говоря за ролята на родителите и на учителите, що се отнася до обучението и развитието на бъдещата кариерите на мъжете и на жените. Това е избор, който се прави на ранна възраст и следователно насоките, които получаваш от учителите, от съветниците, от родителите е изключително важен. Напоследък наблюдаваме как тези видове съвети се дават извън класната стая напоследък. Вече не са учителите и наставниците, както бе това на времето. На времето преподавателите, учителите, наставниците и родителите възпитаваха в този смисъл, в тази този вид съзнание, което след това се изразяваше по един или друг начин при избора на професия. Не знам дали е, може някой мъж или поне на времето дали е било възможно мъж да преподава такъв е, вид е, обучение, което да цели включването на момичетата в професионалния живот. Днес това е възможно. Аз, например, имам много дъщери, имам сестри, така че имам такъв вид мислене. Сега, по въпроса за присъствието на жените в различни професионални области. Не само медицински сестри стават от жените, някои от тях са и много активни в технологичната дейност имат и нетрадиционни професии. Не е лесно, разбира се, да пробиеш, но когато пробиеш, трябва да използваш опита на трупан по време на този пробив, за да мотивираш другите момичета, които биха искали да следват твоя път. Днес бе чудесно да изслушаме свидетелството е, сутринта на това момиче, което още от малко работи с роботи и напредва в областта на електрониката. Сега, нека да погледнем на нещата от гледна точка на мечтателството, така да се каже. Можем да имаме такива фигури, които да вдъхновяват този вид обучение във всяко училище в Европа. Например, нашата гостека от Америка преди малко говори за необходимостта от сексуално възпитание. Аз когато се задумих преди 35 години, например, си спомням как майка ми вечерта преди сватбата ми каза, сине, ела, трябва нещо да ти кажа. Е, вече са 30 години по-късно събитията и трябва и ние да действаме различно. Благодаря. Много благодаря. И сега от името на парламента на Харватска госпожа Дуна Споляр. Благодаря. Хвала лепа. Колегице и колеги, школе у Хрватска... Много ви благодаря. В училищата в Харватия също има стереотипи, тъй като анализът на, на учебниците показват, че, че мъжете са трудолюбиви и амбициозни, а жени млади, нежни и обикновенно проявяват по-голяма солидарност. Също така много често жените се представят като жертви, а някои професии се представят като запазени за жените. Например, жените винаги, учителите винаги са жени, а пилотите винаги са мъже. По-рядко обаче се представят ролите в жените в друга роля ролята на жената е преди всичко ролята на майката. Тя функционира в семейството като човекът, който се грижи. Тя се грижи за цялото семейство, готви. И много рядко жените са представени в професионалното си качество. И когато когато работят, обикновено са учители или медицински сестри. Те също така са много чувствителни, по-религиозни и настояват да се запазва вярата и любовта към родината. За сметка на това мъжете са лидери и са силни. И така жената олицетворява семейството, а мъжът професионалната кариера. Какво може да направим в Харватия, за да променим тези стереотипи? Да насърчаваме е, равното представяне на мъжете и жените в учебниците и да преодолеем традиционните стереотипи, свързани с тях. Затова трябва също така да използваме правилната правилният език. Започнахме промяна на учебните програми за началните и средни училища с цел да обучим самите учители за стереотипите свързани с половете и за да се избягват двойните стандарти по отношение на момчетата и момчетата. Също така, включили в самата учебна програма обучение свързано с стереотипите, равенството на половете за момчетата и момчетата и специално се набляга на обучение обучението на преподаватели. А равенството между половете също трябва да се насърчава, тъй като променихме избирателния закон в Харватия и на следващите избори ще има задължителна квота от 40% за жени и листи на предизборни партии, които не спазват тези квоти, няма да се приемат. Много благодаря. От парламента на Португалия госпожа Еса Пайс. Благодаря. От името на португалския парламент бих искала да ви поздравя и да ви благодаря за организиране на тази тъй важна и необходима инициатива. Сега бих искала да цитирам Малала, която е и но, получи наград, Нобеловата награда и е, наградата Сахаров. Тя каза, че необходимото най-важното е да се прибориме с стереотипите за половете които всъщност само продължават разпространението на, на тези неравнопоставени образи на жените и мъжете. В Макар и жените да са постигнали много успехи, особено в областта на юридическите професии, те все още са недостатъчно представени. Така че много още трябва да се направи, за да се разбият старите е, стереотипи, за да може наистина да се постигне един баланс, едно равновесие между половете. Това ще бъде от огромно значение и много полезно както за мъжете, така и за жените. Необходимо също така и да се, да се постигне едно а, равноправие и е, в възнаграждението и това ще бъде важно за тях. А сега от името на Европейския парламент госпожа Еснеер Пей. <clears throat> Voorzitter, ik zit hier nu en ik dacht aan 30 jaar geleden. Благодаря, госпожо председател. Да, ето ме тук съм. Преди 30 години бях земеделка в Холандия, нямах образование, исках обаче да бъда активна в областта на политиката и първото нещо, което направих, бе да посетя един курс за това как да се изразявам на публично място, как да говоря пред хора, така да се каже. Платих си го, беше скъп, но научих много неща. И въпреки, че много от съучениците ми бяха мъже, успях да си спечеля тяхното уважение. Има, значи, е, жени, които могат да постигнат каквото си поставят. Има такива примери в Холандия, например. Аз самата съм европейски депутат, стигнах до тук след 30 години, пенсионирах се всъщност, вече не съм селска стопанка, активно практикуваща, така да се каже, но продължавам да съм активна на други поприща. Тоест, жените също се реализират професионално и това понякога поражда съперничество и завист. Това не е хубаво. Трябва да сме солидарни едни с, с други и да видим защо нямаме достъп до всички професии. Това трябва да защитаваме. Когато анализираме нещата, когато се е, замисляме, е, без да искаме, изтласкваме от този си размисъл мъжете. Те не участват в дебата сякаш. А пък те също са образовани хора също могат да ни помогнат, но образованието на жените си остава първото предизвикателство при нас. Благодаря. Много благодаря. И сега от името на Бундестага има думата госпожа Дороти Ечерле. Много ви благодаря. Представлявам един вид Германият тук днес. И бих искала да кажа, че промяната, преодоляването на стереотипите може да се извърши стъпка по стъпка, прогресивно, по-добре късно, отколкото никога. В Германия успяхме да извоюваме грижи за деца от възраст една година нататък. Въведохме и други помощи включително и финансови помощ за младите майки след раждането, като да им позволи отново да се върнат на пазара за труда. И в момента обмисляме въждане на квота за управителните съвети от 30%. Мисля, че много се изговори за стереотипите. Стереотип продължава да има и в Германия. Има стереотипи навсякъде и имаме нужда не само от жени, които да служат за модел за подражание, но имаме нужда и от мрежи на жени, които взаимно да си помагат. И последен елемент, който също ми се струва много важен и който е споменат в точка 7 и точка 4 от документа, който ни предоставихте. Говори се за училище за момичета и училище за момчета. Преди години извър... проведох проучване по тази тема и стана резултатът от това проучване, че е много важно да има такива форми на обучение, които да, се, които да са насочени конкретно към някой от двата пола. Говорим за стереотипите в а, приказките, които всички знаем, а, спящата красавица, снежанка, но на възраст 12-13 години момичетата се насочват към един друг стереотип, стереотипите на куклата Барби и може би трябва да променим избор, който правят момичетата, когато избират какво да учат. И сега, от името на парламента на Гърция, госпожа Котединаки. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Гърция и преди да бъда избрана депутат в парламента, бях преподавател в университета, така че споделя моя опит от академичните среди. Най-важното е да насършаваме това, което бих нарекла обучението на обучителите, т.е. на преподавателите. Защото и учителите, и преподавателите трябва да могат да възпитават един менталитет в дух на равнопоставеност между половете. Това е единствения начин за преодоляване на стереотипите и за промяна на обществото като такова. Второ, мисля, че трябва да има и изследвания и обучения по половете и равноправие на половете. Мога с гордост да заявя, че гръцките университети са направили голяма крачка напред в тази област. И на последно място, но не най-малко важното е, е по-нататъчната кариера. Независимо от относителното равнопоставеност в образованието, то на трудовия пазар не равновесието и не справедливостта и, неравноправието са големи. Жените са често с, а, жертви на сексуално насилие или на сексуален турмоз най-вече. Жените бяха и първите жертви на економическата криза, т.е. те бяха първите, които бяха уволнени или а, получиха намаления на заплати. Ня... Е, някои от тях бяха уволнени поради това, че е, излизат в отпуска по майчество. Значи, ако искаш да имаш работа, не можеш да бъдеш майка. Това са е, проблеми, с които трябва да се справиме бързо. Благодаря ви. Благодаря. От името на Комисията по трудови въпроси на шведския парламент има, госпож... има думата госпожа Серканскос. Eh, Много благодаря. Уважаеми колеги, благодаря ви за тази чудесна инициатива и за това интересно събрание. За съжаление, жените не присъстват достатъчно в политиката, обекта на дискриминация, на трудовото поприще, страдат от насилие срещу тях от роднини и близки. И докато това продължава. Ням, не можем да говорим просто за Европа на еднаквите възможности. Тя просто не съществува. Националните правителства трябва да положат големи усилия в тази посока. По-настоящем в Швеция има заместник министр, който работи именно по тези въпроси. Предвижда се също така мъжко участие в кампаниите за правата на жените. Имаме и министър, която провежда преднамерено феминистки настроена външна политика, за да постигне равнопоставеност. Тоест, това са усилията, които полага шведското правителство. В Европа на свой ред трябва, разбира се, също да се стремим да са равно представени на политическите постове мъжете и жените. Всички политически решения трябва да отразяват тази философия. Не е е, правомерно мъжете и жените да бъдат ограничавани от позицията, която заемат в обществото. Нашето общество трябва да се стреми към равенство и това трябва да бъде полагано съзнателно усилие. Стигнали ли сме до някакво постижение, за съжаление не в достатъчна степен. Жените работят, работят усърдно, но не винаги получават е, необходимата заплата на съответната висота нямат застраховки, нямат възможност да работят на ограничен намален работен ден, когато са майки. Госпожо председател, разбира се, че в обществото всички трябва да участват еднакво и самото общество трябва да оползотворява 100% потенциалът на всички негови членове. Тази борба е част от нашето ежедневие. Благодаря. Muchas gracias, señor. Благодаря ви, господине. От името на парламента на Малта, госпожа Марлен Фарука. Мадам Че, мене... Госпожа председател, както казаха, както каза Манон днес, Тя може да играе своята роля в насърчаване на новите технологии, дори и сред хора, които са по-възрастни от нея самата. И такава епоха живеем. Младите учат по-възрастните. Живеем също така в епоха, в която образованието и начинът, който то се осъществява сред млади хора на всякаква възраст се, променя, се промени значително. Защо? В миналото ние бяхме обучавани от семействата, общностите и училищата. А днес образованието и обучението минава и през киберобразованието и социалните мрежи. И според мен взаимосвързаността и новите технологии могат да играят много важна роля в преодоляване на разминаването между жените, които имат достъп до образование и тези, които нямат. Ние сме тук, тъй като искаме щастливи и пълноценни мъже, жени и деца, които да живеят в щастливи и пълноценни общности. Ето защо трябва да говорим не само за равенство и за равен достъп равни възможности. Преди да ги постигнем, обаче, трябва да преодолеем разликите между мъжете и жените, да а, вземем предвид какви са най-големите уязвимости и слабости на жените през целия им живот и да ги преодолеем, за да гарантираме пълното и пълноценно развитие на жените през целия им живот. Благодаря ви. Много ви благодаря. Минаваме по-нататък сега ще дам думата на тези, които са заявили участие не само в този, и в предходния дебат и когато нямахме време всъщност да обслужим всички. Госпожа Сусана Рос от името на Конгрес на депутатите в Испания. Благодаря. Нелсън Мандела казваше, че образованието е най-могъщото оръжие за да променим света и именно това правим, когато инвестираме в образование, инвестираме всъщност в правата на децата, инвестираме и в промяната на нашето общество. Едно право е не нещото, което някой ти дава, а нещото, което ти заслужаваш и на което има обществено признание. Това се случва и с образователната система. Тук е мястото да посеем семената на равнопоставеността и да изкореним омразата и насилието. Именно именно образованието е средството да се справим с неравнопоставеността. По-добро образование е образование, което се основава на равенство. Разбира се, то трябва да бъде и качествено, и приобщаващо. Днес даже говорим за съобразование, за да могат представителите на двата пола да бъдат еднакво представени, за да може обществото, за да може следващ, последващият им живот да бъде пълноценен и гласът им да се чува. В противен случай няма да има равнопоставеност, ако момичетата, ако жените не могат да ходят на училище, ако не могат да получат образование на което да стъпят, за да вземат съответните решения в зрелия си живот. Именно това означава овластяване от 10 до 12 от 10 до 20 пъти могат да се увеличат приходите на жените, ако те завършат образование и кризата не може да се използва за да ограничаваме правата, включая правата на образование и познание. Да се инвестира в обучението на момичетата е най-разумното поведение от страна на правителствата. Това всъщност им дава работна сила, която която е по-знаеща и по-можеща и така се увеличава и БВП на държавите. Това не е целта, това е пътя за една по- действаща демокрация. Най-добрата инвестиция е инвестицията направена в образование. Благодаря. Eh, Много благодаря. От името на парламента на ИТ Италия госпожа Мара Кароци. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. В Италия, в моята страна, сме свидетели на много голям напредък, що се отнася до достъпа на момичетата до висше образование и избора им на кариера. Но момичетата на 15 години нямат толкова добри резултати в точните науки и математиката в сравнение с момчетата. Защо? Защото може би те нямат доверие в себе си, не си вярват и като че ли инвестират и е, полагат усилия в други учебни предмети. И този, тези стереотипи продължават и се мултиплицират и възпроизвеждат и в университета. Искам да спомена една инициатива, която предприехме в Италия са премахване или преодоляване на стереотипите в учебните програми и в учебниците. Работиме заедно с издателите, за да преодолееме този проблем и с, преди предимно с издателите на учебници и преподавателите. Защото смятам, че наистина училището е онова място, където могат да бъдат преодолени стереотипите. В парламента броят на жените се увеличи значително през последните години и в момента сме една трета от депутати. Парламентът Косово тине... От името на парламента на Косово госпожа Алма Лама. Uh, thank you. I'll speak in Albanian. Ще говоря на албански. Uh, Shumë të nderuar deputet të Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти, присъстващи днес в тази зала. Това, което исках да кажа, всъщност вече бе споменато по един или друг повод. И в Косово нещата не стоят е, по-различно е, от региона или най-вероятно останалият Европейски съюз. На възпитателите на децата са преимуществено жени и те използват учебници, които пък на своя ред са най-често написани от мъже. И това е изключително интересен факт. Следва, значи, учителите също да бъдат обучавани, за да не прилагат дискриминационен подход. Не трябва задължително да са феминисти, просто трябва да имат този вид съзнание. Има много примери от учебниците, които можем да цитираме в този смисъл. Има ролеви модели в учебниците и жените е, обикновено се представят като извършващи по-лековати дейности, а пък мъжете вършат важните е, дела. Всеки в нашите държави трябва да инвестира в обучение на учителите най-напред, защото тяхното място е възлово не можем, разбира се, да свършим работата на родителите в семейното огнище, но учителите имат своята роля, своята тежест и така. За това обаче са нужни средства. Много от държавите в нашия регион няма достатъчно средства, камо ли средства специално за тази област. Ето за това е важно е Министерствата на образованието и просветата, когато изработват програмите да включват жени учителки при разписването на тези програми. Благодаря. Много благодаря. И така, приключваме с този дебат по панела. Минаваме към следващия тези, които не можаха да вземат думата. От името на парламента на Сърбия, госпожа Гордана. Благодаря ви много, благодаря на Европейския парламент за това, че организира тази конференция. Аз съм убедена, че политиката би, би трябвало да е в услуга на хората. В началото на 21, момент, 21 век всички трябва да сме наясно с а, възможности за достъп до познания и обучение и неграмотността трябва да бъде въпрос на, лична, на личен избор. Но случаят не е такъв. Нееднократно днес се чухме, че момчетата и мъжете имат пълен достъп до образование, а ние, момичетата и жените, не винаги имаме такъв. И това може да се обясни с редица поради са причини. Първо, от а, зората на историята мъжете взимат решения, а ние, жените, ги изпълняваме. Ето защо да се, да се гарантира пълен достъп до образование на момичетата, да ни се даде възможност да се подобряваме и да се развиваме, ние трябва да вземем решението да променим начина по който се взимат решенията за нас. И това е целта на конференция като днешната. Втората причина е историята за добрите момичета. Всички знаем какво значи наша жена да е социално приемлива. Не е социално приемлива жена да се занимава с точни науки, да е физик, например, като мен, да бъде строителен инженер или други подобни професии, защото, в, защото това не са елеген, елегантни професии. И последната причина, която искам да спомена, Друга причина, по която нямаме равен достъп до образование, е факта, че е, по време на криза, ето не само на економическа криза, но и на криза на ценностите, не бива да позволява момичетата да плащат цената за тази криза. Благодаря ви. Thank you. We this, this panel. Благодаря. Приключихме с този панел. А сега третият панел по конкретните мерки за областяване на жените и младите момичета чрез образованието. Давам думата на Силвия Коста, която е, е председател на комисията КУЛТ. Много се радвам, че съм тук сред вас. Аз идвам от друго заседание, което се проведе в друга сграда, в, тук в Брюксел и което бе посветено на други аспекти – партньорството между образованието и бизнеса. Много се радвам, че Комисията за правата на жените организира тази, това мероприятие, тъй като ние смятаме, и подбра тази тъй важна тема за обсъждане, тъй като а, това е един от, наши, от нашите приоритети, както е приоритета и на Комисията по правата на жените. Така че ще продължа на италиански сега, ако ми позволите. В името на многокултурното конкретния аспект на работата на нашия парламент. Бих искала също така да преминеме към работата на следващия панел. Ще имаме трима оратора, които са много изтъкнати до мен е седнала госпожа Родригес, която е експерт в областта на практичните мерки. През 19 век като че ли е имало една тиха и мирна революция която е позволила на момичета, на, на, на младите момичета да имат достъп до образованието. С течение на годините броят на жените е, и младите момичета по-скоро които са имали възможност да учат, се увеличава. Все повече се увеличава и броят на преподавателките в училищата. От друга страна, знаеме, че отпадането от е, училище, т.е. отказването от е, училище е, е проблем, който засяга и момичетата и момчетата. 12% при момичетата, 16% при момчетата. От друга страна обаче 11% е са повече жените, е, в, е, които продължават е, образованието си в университет и не само в развит, в по-богатите европейски страни. Това нещата са такива и в Малта, и в Румъния, и в други страни. Като, като цяло жените имат повече дипломи и 60% от всички вишисти в Европа са жени. Въпреки това обаче и предполагам, че многократно това е било подчертавано по време на дебата тук, има дискриминация спрямо жените на пазара на труда. Вярно, нещата са ем, еволюирали през последните години. Вярно е, че е, жените, е, присъствието на жените е значимо в е, в здравеопазването, преподавателската дейност, разби, но все, все е, пак твърде ограничен е броя на жените е, в е, точните, в точните науки, технологиите и по-специално тези отрасли, които е, са много значими за бъдещето обучение свързано с околната среда, нови технологии, така че трябва да, да се запитаме защо и преподавателките не са в тези е, отрасли не са по-многобройни. В останалата част от образованието, ако мога да се изразя така, жените са е, много по-многобройни, отколкото мъжете. Е, така че необход, необход, необходимо е да има борба с стереотипите. Необ, необходимо е да, и, да предприемеме мерки за насърчаване на жените и да ги насърчаваме да предприемат е, тези малко нетрадиционни за тях е, кариери. Трябва да създадем нови педагогически, дидактични е, модели за обучение на преподавателите. Има и други предизвикателства, с които младите момичета трябва да се се сблъскват Необходимо е да проведем един междукултурен и междурелигиозен диалог в Европа. В светлината на трагичните събития, на които бяхме свидетели през последни, в последно време, трябва да се, трябва да придобиеме нов поглед спрямо а, многообразието, културното многообразие в Европа. Нека не забравяме, че младите момичета много често са а, а, жертви на тези стереотипи. 20 години след конференцията в Пекин а, про организирана от ООН, трябва да си зададем въпроса докъде е стигнало образованието, обечението на жените а, а, и да как, как би било възможно да създадем една нова философия, но много виждане за една нова стратегия за повече за повече, която да, даде, да дава много повече възможности на жените. Развитието на образованието в Индия и възможността на жените да имат достъп до образование доказа, че резултатите са много добри, по, по-ниска смъртност, повече жени предприемачи, повече по-образовани деца, повече благосъстояние. Така че наистина трябва да подхранваме и да насърчаваме онези връзки между по-доброто познание, по-доброто образование и от сформирането на нови възгледи, ново виждане, нови а, подходи, които всъщност са стълбовете, на които стъпва обществото. Тоест, днес в училище и извън училище трябва да се, да се придобият допълнителни умения, така наречените е, интелигентни меки умения, е, допълнителна комуникация, възможност да се работи с другите, да се провежда диалог с другите. Това е, е може би така едно нетрадиционно обучение. Тези нетрадиционни умения трябва да намерят своето място в е, възпитанието и образованието и държавите членки трябва да направят всичко възможно тези умения да намерят своето място в и извън а, е, учебните а, е, програми. Жените са добри, жените са активни, е, те са а, много добри в а, приложението на тези умения. Така че участието на жените е огромно значение. Така че трябва да работим в три насоки. А, нови модели и нови умения, които да бъдат а, преподавани на децата от най-ранна възраст. Не смятам, че, е, че сме в е, задънена улица. Напротив, този е, диалог е от голямо значение и много ползотворен. Образованието не може да бъде неутрално. мисълта не може да бъде неутрална дидактичните модели трябва да спомогнат, защото момичетата и момчетата да изградат а, едни а, модели и да разберат, че разликите помежду им а, могат да, да предадат допълнително значение, допълнителна сила и тези а, разлики да се превъзмогнат чрез диалог. Същевременно трябва да преразгледаме а, всички възпитателни и образователни модели. Образованието трябва да стъпи днес на, цифровиз... на цифровизацията, трябва а, да бъде хоризонтално, а не вертикално. Не само теоретично Както казаха колегите, също така трябва да създадеме и едни по-безопасни зони, в които жените да могат да осъществят своите възможности образованието и професионалното образование взети заедно трябва да могат да ни помогнат за да изградиме тези нови модели. Т.е. да има възможност теоретичните знания да се прилагат а, практично в ежедневието. По този начин ще помогнем и на жените да съчетаят личния с професионалния си живот. Споменахме и директивата за отпуск по майчинство или бащенство. Така че а, освен образованието и разрушаването на стереотипите в образованието, има и още едно бойно поле, на което трябва да хвърлиме усилия. Става дума за медиите. Е, меди, медиите, които създават едни е, двусмислени е, модели, защото в крайна сметка медиите е, разрушават по някакъв начин моделите, които ние се опитваме да градиме в е, образованието. Културния аспект, символът трябва да намерят е, своето място и предприятията трябва предприятията, фирмите също трябва да разберат необходимостта от съчетаване на личния е, живот и професионалния живот, да има възможност трудещите се там да имат както личен живот, така и е, професионален живот, кой, които да бъдат е, хармоничен. Е, Е, многократно бе подчертано, че образоваността на жените има мултипликационен ефект е, за е, БВП на страната, развитието на страната предприятията, които инвестират в жените, в уменията на жените, постигат и много по-добри резултати в областта на иновациите. Така че младите са онези, които трябва да бъдат носители на тези нови модели. Да, постигнали сме е, известни задоволителни резултати, но всяко последващо поколение трябва да преразгледа тези постижения и да надгради. Сега давам думата на нашите а, експерти, всъщност два, две експертки и един депутат. Първо госпожа Станимира Хаджимитова от България. която е една от основателките на една от първите НПО в България за равнопоставеността на половете и тя е нейен изпълнителен директор и е ръководила 40 проекта там и в Юго-Источна Европа. Uh, Добър ден! колеги от Европейския парламент и от националните парламенти. Благодаря ви за възможността да споделя с вас някои от моите мисли, някои от моите наблюдения след 20 годишна работа в, на това поприще. Аз съм завършила технически университет в София след това продължих и завърших и економика, но равнопоставеността след Пекинската конференция особено влезе в душата ми за цял живот. И всъщност промени и живота ми. Овластяването на жените всъщност означава възможност да процъфтяваш. И ако ние решим, че това ще бъде нашата крайна цел, да овластим жените и момичетата, то това трябва да бъде центърът на нашите образователни просветни системи. Освен това би трябвало да преоценим да предефинираме и да префокусираме образователния процес. Да го преоценим, защото това трябва да започне още от началното образование и да премине през гимназиалното, прогимназиалното, гимназиалното, университетското и продължаващото през целия живот образование. С други думи, това е процес, който ни съпътства винаги. Това аз мога да ви, го, да ви уверя в това от собствения си опит. Преди 10 години обаче за съжаление, не присъстваше в учебните програми този подход. Процесът обаче започна и за да продължи, трябва да има съответно обучени преподаватели. Това обаче не винаги е възможно, защото и за преподавателите се отнася необходимостта да съвместяват личния с про професионалния живот. Сега, по въпроса за новият фокус, новият начин по който трябва да гледаме на тези неща, това е свързано, разбира се, с общият глобален контекст на нашият живот трябва да включим в учебните програми самоуважението, самочувствието на граждани от 21 век, като включим и самосъзнанието на момичетата като такива. Трябва да бъде включено това на свой ред в учебните програми преподавателите на свой ред трябва да бъдат обучени и да преподават на мултикултурна, мултинационална среда. Защото знаем, че има различни форми на ксенофобия и расизъм. Следователно, преподавателите трябва да са в състояние да анализират глобалните предизвикателства на нашето време и самите да са готови във всеки един момент да се променят, да променят начина си на преподаване, за да постигнат един по-справедлив свят. В, и, в самата дефиниция на ЮНЕСКО за това какво е образование фигурират формални и неформални класни и извънкласни занимания. Неформалното образование, така да се каже, се основава именно на тези принципи на разрешаване на конфликти и на борба срещу насилието, породено от различията в пола. А сега ще се спра на четири пункта. Правата на жените най-напред след това специфичните потребности на някои определени групи в обществото, след това някои размисли за учителите, за преподавателите и накрая финансовите инвестиции. И така. Училището трябва да бъде най-големият защитник на правата на жените и тук трябва да се разпадат стереотипите, предразсъдъците. Това не е постигнато, за съжаление, масово, с изключение на някои от скандинавските страни. Какво ни трябва в този смисъл? Трябва ни сексуално възпитание и за това как да преодолеем верските ограничения, налагащи ограничения. След това как да се справяме с сексуалното преследване в интернет. Жертвите тук са 11 до 11 до 16 годишни момичета. Също така работа с момчетата, за да се откажат от този вид агресивно поведение към момичетата както и работа с самите момичета, за да не се примиряват с ролята на жертви, на пасивни жертви. Няколкократно днес чухме колко е важно да работим по самочувствието на самите жени, за да може това, което учат в образователните заведения, да го капитализират, да го използват на трудовият пазар. След това да имат възможност за участие и в процесите на взимане на решения да се кандидатират за политически постове. Някои жени обаче не могат да платят просто политическите си предизборни кампании. И това сигурно вие го познавате, защото и тук има жени политици. След това какво означава всъщност всичко това? Всичко това означава, че те стават зависими от някои мъжки протекционистични фигури или от политически партии. Това всъщност значи зависимост за винаги. Следователно, трябва да работим и за политическото овластяване на жените. Жените обикновено учат хуманитарни или обществени науки. Те следователно след това работят работят и свързани с това професии, които не винаги са добре платени. Или поне не толкова добре платени, колкото техническите. И накрая, да не забравяме обучението по предприемачество в прогимназиалното и гимназиално обучение – Ето някои цифри, които обедно, защото много цифри чухме, а какво означават те? Това е важното. Ще съобщя само, че има една инициатива, осмомартинска инициатива от Глобалният женски фонд. Целта е какво да направим, за да премостим пропаста между половете в областта на технологията. Само равното отношение, само равният достъп на двата пола до този вид професии ще доведе до промяна. И за това се обръщам с призив за приобщаване на жените и на момичетата за участие в технологичната революция. Да могат да бъдат те създатели и ползватели на технологичната революция. Да с... да могат да участват като новатори и изобретатели да има достъп до технически свързани с науката дейности. Това са всъщност част от основните човешки права на жените, правото на образование, бидейки едно от тях. Сега, по повод за някои конкретни групи в обществото, етнически обословени или емигранти. Най-напред, ромските жени и момичета. Не е тайна, че те имат по-низко образование. Често напускат по-рано училищната скамейка, защото понякога и забременяват на много ранна възраст. и освен това са и по-необразовани като общ процент неграмотни. Става дума. Моля ви да погледнете на последното изречение. Директорът на нашата агенция, който занимава с образование на етнически групи, и той ми каза, че между 2004 и 2014 година успяхме да постигнем положителни промени в България, като например е, ромските е, жени остават по-дълго време на училищната скамейка, не напускат училище толкова е, рано, около 3500 учен, студенти, например, между тях наброяват 2000 момичетата от ромски происход. Това е статистически резултат. Сега минавам към емигрантите. Смятам, че са ни необходими специализирани програми за интензивно езиково обучение на тези емигранти, мъже и жени. Как Учителите следователно трябва да бъдат също и мъже, и жени, и да са сърцати. Тяхното образование, начинът им на преподаване трябва да държи сметка за равенството, а и те самите трябва да са и мъже, и жени. Защо казвам всичко това? Аз много се изненадах, когато погледнах списъка на депутатите в вашата парламентарна комисия ФАМ и видях, че имат 35 депутати и само двама от тях са мъже. Поздравления! т.е. поздравления на тези, които днес са тук, като един от тях е тук, с други думи 50% от представителството. Браво! Затова всъщност е, подчертавам това за преподавателите. И най-накрая финансовото участие. За съжаление, моята родина не е много щедра в този смисъл, само 3,5% от е, БВП посвещаваме на образованието, което очевидно е, което очевидно е недостатъчно. Всичко това, разбира се, е свързано с качеството на обучението, на държавното обучение и общият гарантиран за всички достъп до него. И накрая ще завърша с проект плана от 2016-2020 година. Европейския съюз трябва да насърчава образование, което взема предвид рабството между половете, както в рамките на Европейския съюз, така и извън неговите граници, за да има обмяна най-добри практики между държавите членки и трети страни. Благодаря ви за вниманието. Many, many thanks for this. Много ви благодаря. за споделението от вас конкретен опит и конкретните предложения. Много ви благодаря. А сега давам думата отново за 10 минути на госпожа Зелингер, която е обучителен и активист. Това е една много смела жена, публикувала редица книги, посветени на самоотбраната на жените. С нетърпение очакваме вашето изказване. Благодаря ви, госпожо председател. Тук съм днес, за да ви представя нещ... една дейност, която се вписва в нетрадиционните форми на образование и обучение. Тук съм тук да говорим за феминистката самозащита. Много често ще чувате от мен думата феминизъм, защото смятам, че няма как да постигнем истинско равенство между половете без феминизъм. И така, съм, феминистката самозащита е традиция, съществуваща вече повече от 110 години това е неформална е форма на обучение, чето цел е да развие автономията на жените, критическата мисъл за социално-економическите културни условия, по които живеем и които водят до насилие, основаващо се на пола. Също така целта е да, да, да, на тази дейност да засили солидарността между жените. Ние прилагаме принципи, идващи от феминистката педагогика. На първо място последователността между целите и методите, които използваме. Или с другото ми казано, ако искате да постигнем овластяване, трябва да го направим доброволно. Няма как да принудим момичетата и жените да се научат сами да имат власт върху себе си. Трябва също така да взема предвид принципите като личност. Трябва също така да се вземат предвид целите за обществото. Ученето не е свързано само с личните цели, но и с познаване на самото тяло, възможностите да се вземе информиран избор, избор за живота. И всичко това зависи от средата, в която човек живее идват и личните убеждения, а именно убеждението, че всяко момиче и всяка жена сама отговаря за живота си и ние като обучаващи носим отговорността да застане на страната на момичетата и да им дадем възможност да превърнат целите им техният личен избор в действителност, дори когато не сме съгласни с този избор. Да бъдеш учител по феминистка самозащита не значи само да даваш курсове по самозащита, но и да участваш в много други действия е, и дейности за насърчаване на равенството между половете и за борбата срещу всички видове потисничество, не само е, насилието основано върху пола, но и е, дискриминация в основа на възраст, на раса, на сексуална ориентация, хомофобия, лесбофобия, всички видове фобии, които можете да си представите. Аз лично съм активист, който работя в една малка организация в Брюксел. Работим с, на френски, фламандски и английски, като основната ни цел е първа степен на превенция срещу насилието, основаващо се на пола. Работим с много малък екип и ежедневно се борим да оцелеем. Борим се за да платим заплатите, за да се справим с всички административни а, изисквания. И съм убедена, че в повечето държави, които са поставили днес тук, има подобни малки организации, които ежедневно се борят за оцеляване, невидими и напълно непризнати от а, официалните власти. Какво правим? Даваме уроци по самозащита, но работим и по други въпроси, като въпросите с чувството за страх и несигурност. Като цяло се опитваме да дадем чувство за сигурност на жените в обществото и да им дадем достъп до обществена позиция и възможност да им да бъде чут, било то в политиката или в медиите. Обучаваме близо 700 жени или момичета годишно но а, всъщност а, стигаме до много повече момичета, защото имаме стъпителни курсове, имам също така чрез различните ни публикации. И така, какво е феминистката самозащита? Може би, когато чуете самозащита при жените, много а, от вас си мислят за, воен, за бойни изкуства, но тук не говорим за карате или за айкидо и за различни техники за самозащита. Разбира се, те обхващат и тях, но също така ние обучаваме жените да бъдат по-самоуверени и да се възползват правото си да кажат не и сами да взимат избор за себе си. Има много различни методи на феминистка самозащита. Но един от основните принципи, по които са съгласни всички обучаващи, е, че това са всички методи, които допринасят е, за това животът на жените да стане по-безопасен. И всички тези методи имат четири основни компонента. Първият предоставяне на най-важната и правилна информация на жените за, техни, за населени, насилието срещу жените. Какво представлява то, срещу кого е насочено, кой го извършва всичко това са важни компоненти, за да може да постъпим към превенция на този вид насилие. Следващия въпрос са конкретните техники и се оказва, че много важно е да се познават правата, законите на държавата, в която живеете и възможните да се е, защитите в случай на нужда. Следващия е, важен компонент са вербалните и невербалните техники за самоутвърждаване. Имаме различни техники, чрез игри на роли, чрез които обучаваме жените как могат да се справят в случаи, чрез ситуация на дискриминация. Какво могат да направят, ако искат да сложат край на ситуация, в която се чувстват а, несигурни. И а, не винаги решението е а, насилие. В някои случаи може това да се случи с думи, но трябва да знаете как да използвате правилните думи. Разбира се, преподаваме и прости техники самозащита, които са много прости. Голямата разлика с бойните изкуства е, че тези техники могат да се научат за няколко дни и няма нужда от постоянно обучение за прилагането им. Трябва също така да преодолеем и част от нещата, които сме научили по време на социализацията си в официалната образователна система. Трябва да се учим как, че имаме право да се защитаваме в случай на нужда. Човек понякога трябва да удари другия, за да гарантира собствената си сигурност. Феминистката самозащита е колективна стратегия за обучаване, като разработват колективни стратегии и солидарност. Едно от важните послания от нашите обучения е, че ако искате да промените обществото, в което живеем, няма как да го направите сами. Защото трябва да се обединим с други жени и да осъществим нужните ни социална промяна. Самозащитата на жените означава също така да знаем къде са собствените ни граници, да знаем дали тези граници се спазват и да си дадем правото да казваме не, когато някой се опита да престъпи тези граници. Тук виждате е, физическите техники за самозащита. Но нашето обучение също така е свързано и с а, размишляване за това как трябва да изглежда на общество, в което жените се чувстват сигурни и как можем да го постигнем. Разбира се, един от важните въпроси, които се задава, когато говорим за техники за самозащита, работи ли всъщност тази техника и отговорът е да от 70-те години насам бяха проведени различни проучвания, които ясно показват, че жените, които устояват на насилието, имат възможност да е, излязат от подобна ситуация. Много важно е да се действа възможно най-рано, жените да слушат е, собствената си е, интуиция. Също така е важно да се преодолее страха и колебливостта. И много важно също така жените да не използват само една стратегия, а няколко стратегии. Най- най-успешни са крещението и бягството в случай на нужда. Една от основните причини е, да се, избя... да, да се жените да, да не вярват на тези техники е фактът, че ако се опитват да се противляват, насилието само ще се засили, но това не е вярно. Опучването показват, че в случай на съпротива, била то вербална или невербална, се увеличават и възможностите ви да се спасите от евентуално насилие. Но техниките за самозащита имат и други въздействия. Има различни проучвания, които показват, че момичетата и жените, които са взели участие в курсове за самозащита, са по-самостоятелни и са убедени, че могат да променят живота си и сами да вземат решения за себе си. Те също така са по-склонни да, да работят в екип, едновременно са по-самостоятелни и по-малко се жертва на страха, което до голяма степен намалява възможностите на жените да са активни части в обществото. Това са страхове, като, например, не излизай от къщи, защото само в къщи се чувстваш в безопасност. Тези курсове също така подобряват самочувствието на жените по отношение на тяхното тяло, позволяват им да преодолеят стереотипите. В някои случаи тези техники дори се използват в различни терапии за преодоляване на травмите от насилието срещу жените. Тези техники действително работят. Е, аз лично е, ги практикувам вече повече от 20 години, но тези техники се нуждаят от много подкрепа, не само от неофициални организации, но и от е, официалните власти. Така че, защо в доклада, който в момента се изготвя да не включим и самозащитата на момичетата в образователната система и в учебните програми. Защото не ги включим в стратегиите за борба с насилието срещу жените и насилието срещу децата на национално равнище. Също така е важно тези курсове за самозащита на жените да се осъществяват само от жени, защото по този начин ние създаваме една безопасна среда, където жените да могат да вземат необходимите решения да разработят стратегиите, които ще доведат до социални промени. И в заключение бих искала да ви помоля си представите един свят, в който всяко момиче и всяка жена познава сама себе си, познава границите си, дава сама на себе си властта да постави границите си и да казва не. В свят, в който всяко момиче и всяка жена ще има необходимите умения да казва не и да приеме необходимите меки, за да се зачита това нейно не. Благодаря. Благодаря за съветите. Те са, те са полезни дори и за нас. Сега, вие така представихте един друг аспект на така наречените меки умения, които в случая не са чак толкова а, меки, но а, възможността човек да управлява своите емоции и начина на мислене. А сега давам думата на една колега, която е скъпа на моето сърце, Лиляна Родригес, която е, е докладчик по доклада за овластяване на жените и е, младите момичета в Европейския съюз. Това ще бъде нещо като заключение. Е, съжалявам, че трябва да ви напусна но а, трябва да а, отида с моята колега Ирачи на прес-конференция. Така, като, като цяло просто мисля, че закъсняваме так, и ще разполагаме с 15 минути допълнителен превод. А, благодаря на всички. Благодаря. Разполагам само с 10 минути, така че ще прескоча много части от моя текст. Ще ви представя нашите цели и ще наблегна на основните, ключовите елементи от а, доклада. Ще говоря португалски, защото обикновено говоря матерния си език тук в парламент. И така. Добре дошли на всички. А, добре дошли и Ще ви спомена няколко цифри, макар може би вече да не искате да слушате цифри. Но, когато говорим за равноправие между а, половете, трябва да включваме и понятията видимост, възможност съчетаване на личен и професионален живот, достъп до образование е, и труд трудов пазар и така нататък. Както казаха преждеговорящите, образованието за равноправие трябва да започва в най-ранна възраст. Окончателният доклад, който ще бъде разгледан тук в парламента, ще изложи нашите цели, които ще бъде овластяване на младите момичета чрез качествено образование, приложение на конвенцията от Истанбул за елиминиране на всички форми на дискриминация, както и специфични цели, образователна култура с цел постигане на равноправие, преразгледано съдържание на учебните програми и учебниците – до а, насочване на младите момичета към технически а, науки повече и овластяване на, на жените чрез достъп до по-високи постове на пазара на труда. Как обаче да постигнем тези конкретни а, е, цели? Европейският съюз излезе с е, насоки, свързани с насърчаване на младите жени и тяхното по-широко навлизане в отрасли, зависещи или а, свързани с а, технически науки, а, обучение на преподавателите, преразглеждане съдържанието на учебния материал, а, по-голямо участие на мъжете в образованието, в качеството им на преподаватели в основното и средното образование. и осигуряване на средства, защото младите хора, момчета и момичета, да могат да продължават колкото се може по дълги, дълго обучение. А, сега, три са стълбовете, на които почива този доклад. На първо място обучението и професионалното обучение. Считаме, че е, обучение и образование по равноправие на половете трябва да бъде основна част от цялостният учебен материал, учебни програми, но също времено подобно обучение трябва да се провежда и в администрациите, е, в институциите, да има обучение също така за, за родителите, за местните органи на властта. Второ, преразглеждане съдържанието на учебните програми. Ние трябва да направим анализ на учебните програми и е да видиме дали в е, учебните програми на, държ... на отделните държавни членки не се съдържат елементи или аспекти, които могат да предизвикат или да доведат до неравнопоставеност е, между е, половете. Необходимо е също така да се е, увеличи чувството за е, сигурност у жените. Само техното самочувствие това може да стане чрез специфични обучения, като е, преждеговорящата, която говори за защитни техники при жените. И трето, промените в учебното съдържание и свързване с стереотипите и влиянието на, на поведението на обществото и на околните върху начина на мислене. Тук ще трябва да се извършат специални изследвания изследвания, които, чието резултат да е, доведе до ново съдържание на курсове и обучение за студенти, ученици и преподаватели с цел равноправие, постигане равноправието на а, между половете. Но всичко започва в училище. Е, уменията за лидършип трябва да се внушават не само на момчетата, а и на момичетата и то от най-ранна възраст. Също също така, както казах преди това, необходимо е да привличаме все повече и повече мъже в образованието, в, като преподаватели в основното и средното образование. А сега искам да кажа няколко думи за обучението в областта на информационните технологии, нещо, което е абсолютно необходимо както за младите момичета, така и за младите е, Нека не забравяме, че насилието е навсякъде. То е в училище, то е онлайн и офлайн. А, същевременно информационните технологии трябва да присъстват в е, цялото обучение трябва да бъдат добре развити на всички етапи на образованието, но същевременно не трябва да забравяме, че информационните технологии могат да играят също много важна роля за разграждането на дискриминационните модели. Информационните технологии могат да помогнат много на младите момичета и в ориентиране, ориентиране в професионалната сфера, към която биха желали или биха могли да се насочат контрола и преразглеждането на учебните програми ще спомогне за постигане на целите, които сме си набелязали. Е, като разбира се всички промени ще бъдат е, подплатени с е, научни доказателства, постигнати в хода на анализ и на изследвания. Е, както казах, трябва да се промени съдържанието на учебниците, на е, целия учебен е, материал, бил той видео, на електронни носители. Учебният материал, учебните пособия трябва да а, е, бъдат и много единни и еднородни. Е, португалското общество смята, че децата и техното обучение трябва да бъдат приоритет за цялото общество. Аз и други, и практически всички членове на Европейският парламент сме съгласни с този подход. Така че ние работиме много активно по създаване на европейски програми за равноправие между половете и от друга страна смятаме, че само чрез демократизиране на образованието ще можем да се справиме наистина с несправедливостта и неравнопоставеността в обечението. Е, знаете, че тези цели са залегнали в Хоризонт 2020 и има необходимите средства за тяхното изпълнение. А сега продължаваме с е, дебата. Искам да благодаря и на преждеговорящите. Разполагаме само с 15 минути. И за това всеки изказващ се разполага само с 2 минути. Давам думата на госпожа Кинтания от Испания, член на парламента. Много благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, най-напред поздравления, поздравления на всички панелисти от всеки един от панелите, които взеха участие в това толкова важно мероприятие, организираното Европейския парламент, за да отбележи Международния ден на жената. Ясна е темата на дебата. Нека да погледнем сега собствените си държави членки. Ще видим, че 54% от жените всъщност са вишистки. В Испания поне стигаме до 60%. Защо тогава жените не участват в по-нататъчното взимане на решения? Защо жените не участват в анкетите, провеждани сред активното население? Защо има толкова много безработица сред жените? Защо не участват в процеса на взимане на решения? Къде допуснахме грешка? Защо тези жени виси, вишистки, участват в политиката и в економиката, когато успеят, но никога или много рядко стигат до ръководни постове. Днес отбелязваме Деня на жената. 40 години след проведената международна конференция в Мексико, 20 години след четвъртата международна конференция в Пекин. Къде обаче е грешката? Къде е провала? Защо не успяваме да се справим с това жените да станат главно действащо лице в процеса на взимане на решения? О, не, се обърна с призив към всички правителства. Дайте власт на жените. Това е власт на цялото човечество. И това всъщност е дебата ние, участниците, били те жени и мъже в комис, парламентарните комисии по правата на жените на националните парламенти и на Европейския парламент, ние, с други думи, обсъждаме, ще сме тези, които обсъдят крайния документ, наречен Дневник Европа 2015 и крайният текст на Пекинската конференция. Ето, от нас се очаква действие, за да може да стане ясно за всички ни, че Европейският съюз е ангажиран с тази кауза. Защото документа, който след това приемем и който след това приеме е, ООН, всъщност е продукт на натиск от страна на тези държави, които не желаят е, участие на жените в световния процес. Някои от тези държави даже нямат жени в, е, в правителството си. Благодаря, госпожо председател. Дарей палавра гора сеньора Котел. Благодаря ви. Сега бих искала да дам думата на госпожа Катотел от Франция. Agora darei então a palavra à senhora. Извинете. В такъв случай давам думата на госпожа Бербер от Обединеното кралство. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Госпожо председател, благодаря и на гостите ни и за много интересните им изказване. Много често момичета на хората на училище, например, защото няма необходимите санитарни условия за тях. И всъщност има повече хора с мобилни телефони, отколкото с необходимите санитарни условия. Това обаче е въжи за развиващите се страни. В Европа е съвсем различно. Момичетата и момичетата са задължени да ходят на училище. Разликата е в очакванията, които имаме от тях. Не мога да си изговори тази сутрин за сексуалното образование. То е важно за момичетата, но то е много важно и за момчетата, защото ако момчетата по-добре се обучават за това какво е, трябва да бъде отношението им към а, момичетата и какво представлява секса и връзките. Може би няма нужда да обучаваме после момичетата на самозащита. Много важно също така си припомним, че момичетата и момчетата учат по различен начин и на различна възраст. Това обаче не значи, че трябва да ги разделяме в еднополови училища. Не, трябва обаче да признаем тези разлики в ритъма на учене на момичетата и момчетата и по някакъв начин се гарантира необходимата гъвка в образователната система, за да се вземе вид този факт. Но имаме нужда образователна система, която да е приспособена и за момичетата, и за момчетата. От моя личен опит мога да ви кажа, че аз лично напуснах училище на 15 години баща ми смяташе, че по-добре да си намеря съпруг, отколкото да продължавам да ходя на училище. Затова и ученето по силия живот е много важно за жените. За нещастие обаче този вид а, образование се предоставя от неформални организации, именно те първи са жертва на съкръщенията. А те са много важни и аз мат съм пример за това. Diria agora a palavra então à senhora Benjamin, que é deputada da. Já думата на госпожа Бенджамин. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да бъда тук днес в качеството ми на представител на Камерата на лордовете и на Британския парламент. Аз бях една от малкото жени декан, на, универс... на факултета и може би единствената тъмнокожа жена декан. Така че говоря в качеството точно на тези две е, свои характеристики. Е, разнообразието трябва да бъде в, е, в сърцето на образованието майка ми казваше образованието е, е паспорта за живота. Тя имаше две сестри и двама братя. Тя казваше, че наистина трябва да използваме образованието, за да променим живота за себе си и за другите, за да превърнем света в едно по-добро място от това, в което сме се родили. Затова е необходимо да превъзмогнеме това рав... неравноправие в живот. Всички мъже, всички млади момичета трябва да могат да намерят своето място в един свят, където всеки да бъде оценен според своите постижания. Мъжете трябва да разберат, че те също трябва да допринесат за това. Това, е, разбира се, ще, ще зависи също така от едно допълнително сексуално възпитание, образование. Защото е, домашното насилие, сексуалният тормоз, сексуалното насилие са е, резултата от незнание, от на, защото е, и интернет, и медиите ни представят една изкривена а, картина за жената и младите момичета. За това трябва ам, и мъжете да, да се научат на да, да гледат под различен а, начин на жените и да мислят различно, за да можем всички заедно да сменим и да променим света, в който живееме. Благодаря. Благодаря, моля ви да спазвате двете минути, защото в противен случай ще останем без превод. Мери Моран от Ирландия. Thank you. Thank you very much. Много благодаря. А, много се радвам, че има възможност да говоря днес пред вас. Много хубава инициатива. Чудесно е да видя и толкова много женско присъствие. Това, което искам всъщност да кажа, беше бе застъпено, но никога не е много, не е прекалено да повтаряме днешните си послания. Започвам с следното. Имаме желание нашето образование да е равнопоставено в Ирландия. Това е до известна степен постигнато, но в други държави не е така правителствените политики определено се стремят да постигнат неутралност и участие от страна на учениците, да подкрепят тези, които може би нямат достатъчно високо самочувствие или някакви други ограничения. Това вече бе застъпена сфера. Освен това, новите технологиите, математиката, инженерните науки и достъпът на жените до тях. Това също бе казано, аз се подписвам под твърдението. Сега, начинът да съвместяваш политическия, професионалният и личният живот. Аз самата имам опит, защото преди да стана политик отгледах пет деца. И ако нямах възможност да уча и да се развивам, нямаше да стигна до тук. Даже аз самата, ако преди години ми бяхте казали, че един ден ще държа реч в Европейския парламент, нямаше да повярвам повече равнопоставеност. Това е очевидно постижение и показва с реални резултати от развиващия се свят как могат да се преодолеят бариерите. Бариери, които все още остават, особено пред тези жени, които не винаги успяват да се върнат на, на работа след майчинство. Не намират а, нито средствата да си платят образованието, нито кой да гледа децата им, докато те са вън от къщи. Разбира се, що се отнася до въвеждането на този подход в законодателния механизъм. В Ирландия имаме вече положителен опит в тази сфера и мога да кажа, че законите са по-добри от тогава. Благодаря. Uh, uh, Само по минута ще давам, за съжаление, на следващите оратори, защото нямаме повече конференцен превод. Заповядайте от Сърбия. Poštovane дами и господа, систем образование и възпитание в Републици... Благодаря ви, дами и господа. Образователната система в Сърбия се основава на следните принципи. Равенство и достъп до всички до образованието, зачитане на правата на децата и възрастните. Обозвен също така трябва да вземем пред различните потребности на обучаващите се, техните е, нужди и необходимостта да придобият умения, за също така специфичните нужди на децата и възрастните с увреждания. Една от основните цели е спазване на разликите расови, религиозни и други, както и гарантирането на пълно равенство между половете. Новият закон за учебните програми и учебниците предвижда пълна избягване на дискриминацията въз основа дискримина... и включително и дискриминацията въз основа на пола. Също така Сърбия наскоро прие промени в образователната си система, за да се вземем предвид по-голяма степен правата на жените и равенството на половете. До 2020 година мисията на образователната система трябва да, бъде, да се превърне в основа за личното развитие на всеки индивид, включително и на жените в едно общество, основаващо се на познанието. Трябва също така жените в състояние да игра своята роля в економиката и обществото като цяло, което ще подобри позицията на Сърбия в модерния свят и в частност в процеса на интеграция към Европейския съюз. Дългосрочните цели на Сърбия са подобряване на процеса на интеграция, обхващане на по-голяма част от сръбското общество на всички степени на образованието от началното до висшето образование, включително и ученето през целия живот. Също така трябва Напосредната система се структурира около конкретните потребности на индивидите. Трябва също така се подобрят е, образователните ресурси чрез новата образователна система на Република Сърбия до 2020 година. Thank you so much. Uh, I will finish, I will close now the Благодаря. А сега ще закрия. Благодаря на всички. Бих искала да ви покана на един коктейл на вторият етаж на тази сграда.